fangen wir an. Ja? Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. We can start now. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми колеги. Можем да започнем изслушването. Разполагаме с превод на всички родни езици на колегите, така че всеки може да се изкаже на родния си език ще бъде преведен. Разполагаме с превод на общо 15 различни езика. Сърдечно ви приветствам с добре дошли. Моля за вашето разбиране. Започваме с цели 8 минути закъснение. В понеделник след обед обикновено колегите имат проблем с пътуването насам. сам Радвам се, че тук са двама от нашите заместник-председатели, Ана Гомеш и Ева Жули. Радвам се, че те двете вече са тук. Тук са и двамата са докладчици, господата Кофот и Ечек. В залата са и още десетима колеги. Със сигурност броят им с течение на времето ще се увеличи. Сърдечно приветствам всички ви с добре дошли. Няколко кратки предварителни бележки ролята на адвокатите, аудиторите и банкерите в рамките на панамските досиета е въпрос, на който сме посветили вече две свои заседания. Днешното заседание е третото такова. Добре дошли на гостуващите ни експерти. Предвидени са два кръга от изказвания. В рамките на първия кръг ще обсъдим френския случай – добре дошъл в рамките на този кръг от изказвания Патрик Суе, председател на банката и тръста Societe Женерал в Люксембург. В рамките на втория кръг ще приветстваме с добре дошли представителите на Швейцария, от швейцарска страна получихме два отказа, които вече бяха обсъдени. Отклониха поканата ни за участие две банки, които много силно присъстват в панамските досиета. Кредит Суис. Кредит Суис ни отговори, че няма да участва в изслушването, но ще отговори на въпросите ни. Отказа да участва и ОБС. ОБС изпрати писмо с дата 2 марта, в което ни съобщава, че с удоволствие ще участва в наше заседание в друг момент. Междувременно стигнах до убеждението, че поканеният представител на ОБС не искаше, не можеше да участва по лични съображения. В деня, в който го поканихме, станахме свидетели на бомбеното нападение върху метрото и летището в Брюксел. Тогава представителят на ОБС бе ранен, поради което ни и заяви, че не желая повече да участва. Междувременно вече е добре. Разбирам отказа му за участие. Ще се срещнем с него в друг момент. Кредит Суис пък ни отказа. Разполагаме и с писмото с отказа им. Освен това, получихме информация от португалска страна, от колегата Ана Гомеш и от колегата Мело, за това, че в Португалия е възникнал нов случай. Случаят е сериозен, поради което трябва да бъде обсъден идната седмица на заседанието на координаторите. На заседанието на координаторите взехме решение да поканим и председателя на Европейската комисия, господин Юнкер, да му зададем въпроси във връзка с работата му, когато е заемал други длъжности в миналото. Първоначално бяхме предвидили 9 май, но на 9 май, както човек би очаквал, господин Юнкер е заед. Ще трябва да се свържем с кабинета му, за да намерим друга дата. Проведохме проучвателна мисия в Люксембург, която получи сравнително широк отзвук в пресата. Немалко банки обаче отказаха да разговарят с нас. Отказаха да разговарят с нас и ред адвокати. Въпреки това разговаряхме с банковия надзорен орган, с министъра на правосъдието и министъра на финансите, с Асоциацията на адвокатите, с Асоциацията на счетоводителите, както и с две важни аудиторски дружества КПМГ и Купер. Отзвукът в Люксембург бе, как да кажа, на две нива. От една страна правителството заяви, че междувременно е напредната фронтова линия в борбата срещу изпирането на пари, че през 2016 година е приключило работа по законопроектите в тази област, но в панамските досиета се визират случаи с доста голяма давност. Действащите лица на финансовите пазари в Люксембург заявяват, че сега действат почтенно, въпреки че в миналото са допуснали немалко грешки. Ясно е, че на Люксембург се пада особена роля в тази област, не само като се има предвид информацията от панамските досиета. Става дума за 403 посредници, от общо над 15 000 фирми от типа почтенски кутии. Люксембург тук се нарежда на трето място след Бахамските и Кайманските острови. Възниква въпросът защо точно Люксембург е сред оглавяващите тази класация. Отговорът е, че Люксембург е вторият подобен център, по големина подобен център в света, най-големият банков център в еврозоната, ако изключим Лондон. Люксембург пък е и шестият по големина банков център в света. Опитът от изминалите години показва, че практиките, на които сме свидетели сега и на които сме били свидетели и в миналото, са характерни за редица банкови центрове по света, включително и за Люксембург. В рамките на 14 дни, след 14 дни, извинете, ще проведем следващото си проучвателно посещение в Вашингтон и Делауер – Информацията, с която разполагаме към момента, показва, че поне две държави членки на Европейския съюз използват специални разпоредби в САЩ, за да извършват действия подобни на тези извършвани от субекти в данъчни убежища. Започваме сега с разискванията на френския случай. Добре дошли на френските участници. Патрик Сюе, председател на Societe Женерал в Люксембург. Добре дошла и на Силви Дави Шино, ръководител на отдел процедури към БНП Парибам. Леомон Дю Франс, журналист в Международния консорциум на разследващите журналисти, Алберт Ало, заместник директор на Френската служба за финансово разузнаване Тракфин. und Olivier Добре е дошъл и на Оливие Ботели Стафт, главен изпълнителен директор на Accountancy Europe. Добре е дошъл на Паул Гиспи, ръководител на отдел данъчно облагане и прозрачност. Добре е дошли на всички вас. Каква ще е процедурата? Гостите ни ще разполагат с максимум по 7 минути за уводни думи. След това ще дам думата на колегите, записали се за изказване. Като първо ще дам думата на двамата са докладчици, господата Кофот и Ешек. Патрик Сюея имате думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, дами и господа, благодаря за възможността да представя позицията на групата Societe Женераль пред вашата комисия. Аз съм секретар на, съвета за управ... на управителния съвет. Също така съм и бивш генерален председател на групата до 2015. Занимавах се с въпроси за... на фискалната дейност. Също така съм президент на неизпълнителния съвет на филиала в Люксембург. Това е най-старата банка в Люксембург от 120 години, найма 1400 работещи и се занимава с цялата гама на дейност на частна банка, където се включват и в управление на доверителна собственост. Тук ще отговоря предимно на два въпроса. Каква е дейността на нашата група за, с кабинета Монсак Фонсека и ще уточня в каква законова среда се развива нашата дейност, какви конкретни мерки срещу борбата за пране на пари бяха пред... взети за и какви проверки за спазване на финансовите изисквания. Дейността на частната банка и отношенията ни с Мосак, Фонсека е, възлизат на около 3% от е, нашия брутен вътрешен продукт. Нашата банка е една от най-старите и две трети от е, нашите активи се управляват в е, Франция и в Обединеното кралство и Белгия. Останалата част е, от дейността ни се провежда в Швейцария, Люксембург, Гибралтар. Имаме и филиали в е, Близкия изток и в Азия. Там се приключва дейността ни, с изключение на един филиал в Сингапур и Бахама. А сега минавам веднага към дейността за управление на довалителна собственост, е, т.е. фудициарна дейност. Управлението на такава собственост е, предприема различни форми, застраховка живот, е, компания за управление на активи, доверителни фонд, тръстови и така нататък. В Франция предимно се използва формата за застраховка живот, в международен план други. Административното управление на активите е, се нарежда от самите клиенти или посредством посредници. И в такъв смисъл ние предоставяме официални услуги на големи международни клиенти, включително и на Монсек, Монсак Фонсека, за да се отговори на нуждите на техните клиенти. Когато се появиха съответните документи, свързани с панамските досиета, ние направихме вътрешна проверка – за нашите отношения с Мосак Фонсека, за да си дадем 13 000 часа работа се възлизаше тази проверка. На 31 март 2016 година, дори преди да се появят решенията на консорциума, Дейността на частната банка на Съсиете Женерал е, е, включваше 66 дружества, създадени от Мусак Фонсека, които бяха още... Само 26 от тях бяха активни. А, останалите в този момент не поддържаха сметки при нас. От тези 66 дружества, 19 имаха договор за официална дейност нас, с е, СГБТ в Люксембург. Половината от е, притежателите на сметки бяха граждани на Европейския съюз. Ние направихме проверка и там, където нямаше съответствие и изпълнение съответните разпоредби, затворихме сметките на 1 март 2017 от тези 66 е, структури е, спряхме всички договори за доверителна собственост с Мусак Фонсека, включително в Люксембург, с изключение на 4 дружества. Що се отнася до останали структури, в момента остават 17, нито една от които не е в Люксембург. И за да представя цялата картина, мога да кажа, че е, ние също така придобихме една английска банка, която също е имала взаимоотношения с Мусак Фонсека. И те също имат е, договори за управление на доверителна собственост. Сега ние извършваме съответните проверки и процедурите за прекратяване на тази дейност се развиват в момента. Всички кои, притежатели на сметки, които са граждани на Европейския съюз, са минали през съответните проверки и там, където се оказва, че те не отговарят на изискванията, сметките са били затворени ние не сме извършвали е, никакво нарушение на разпоредбите за борба с прането на пари. Бих искал да подчертая факта, че данните, които бяха предоставени, всъщност е, се отнасят за едно много дълга период на дейност на нашата банка между 2009 и 2016, преди и дори да се появят панамските досиета, ние имаме е, доста процедури за отказ на сметки. Ние естествено Работим активно в, по въпроса борба с прането на пари, включително и в фудициарната си дейност. Изпъл, изпълняваме всички наши законови задължения и съответно проверяваме и как изпълняват тези задължения нашите клиенти. Е, създаването на офшорни е, компании не е извън закона по принцип ние нямаме неидентифицирани притежатели на сметки. Нека да подчертая, че около 40% от декларациите на частната банка извън Франция са свързани с офшорни компании за управление на активи. Ще се върна по-нататъка на въпроса за това как е, контролираме е, фискалното изпълнение на изискванията от страна на нашите клиенти. Е, прилагаме изцяло директивата в, в този смисъл и променихме общите условия на нашите договори, така че клиентите да са наясно с риска, който се по поемат и имаше съответно клауза, където ясно се оказваше кой е отговорен за съответната дейност и изискването за това да има декларация за сметките в чужбина. След това от тук нататък съм готов да отговарям на въпроси, каквито имате. Благодаря, господин Сюе. Моля да се придържате към времето си за изказване, защото иначе ще изостанем от графика си. Госпожа Ан Мишел от Люмонт, журналист, имате думата. Bonjour. Е, е- Добър ден! Благодаря. За мен трябва да кажа, че е чест да мога да говоря пред вас. Вие сте запознати с е, основното по панамските досиета, тъй като вече 6 месеца работите, за да видите доколко са спазени законодателните норми. Може би трябва да ви напомня, най-важното. Аз съм журналист. Ние работихме около 9 месеца с консорциум от 29 държави, консорциум за разследваща журналистика. Разгледахме офшорните компании в Панама, но и на други места, като Бахамските острови, Сейшелите, и така нататък. Става дума за разпадането на една много сложна финансова схема. Това е като някакви руски марионетки, компаниите се крият една за друга и всичко това се оказва невидимо за властите, за банковите надзорници, за тези, които се борят срещу изпирането на пари. Оказва се, че дружествата са непроследими. Много често дружеството е регистрирано някъде в офшорна зона. Сингапур за Азия има и места в Европа. Ние проучихме всички тези данъчни обежища, като се координирахме помежду си всички ние от 2013 година разследвахме LuxLeaks, панамските досиета през април 2016 година. Това, което мога да ви кажа е, че при панамските досиета имаме много сериозен проблем. Това не е просто изпиране на пари или данъчна измама. Това са офшорни компании, свързани и с трафик на оръжие, на дрога, с корупция, с крадене на обществени средства. Те са свързани и с терористични организации. Всичко това показва колко е важна работата на вашата анкетна комисия. Мосак Фонсека знаем, че бяха спрени в 10, на 9 февруари в Панама, след като се разкри скандала с досиетата в Бразилия. Започна разследване на престъпната организация. Европол също се ангажира 3600 имена на компании, свързани и с престъпна дейност. Разбира се, тук са виновни финансовите посредници и различните адвокатски кабинети за финансови и данъчни услуги. Имаме услугите на компаниите за управление на активи, за разпределение на финансовите средства. Между 1970 година и 2015 година ние открихме, че са се разкрили над 300 такива дружества чрез Мусак Фонсека. Всичко това с цел данъчни измами, пране на пари, но също така и някои други банки са използвали техните услуги, като Нордея, Дойче Банк и така нататък. Това са дружества, създадени най-вече след 2000, 2000 година, като са използвани и Мусак Фонсека и други посредници. Другите посредници са активни партньори на Мусак Фонсека. От 2012 година нататък ние проследихме и това, което прави Сосиете Женерал. Те твърдят, че са прекратили тази своя дейност 2012 година, но така или иначе виждаме какво е правено 2000, до 2010 година чрез Мосак Фонсека. Това не може да бъде просто скрито под масата. Тези посредници трябва да си понесат отговорността. Да не забравяме, че те са финансирали и иранския режим, както и Башир Ал-Асад. Това от страна на банката HSBC. Имаме също така и данъчните измами по ДДС. Множество дела и всъщност в много от държавите, включително и Франция, започнаха разследвания за да се види дали посредниците трябва да бъдат съдени за пране на пари. Като във Франция имаме 10 годишна давност на такива престъпления, но не всички от тях са наказуеми деяния. Има и банки, които просто организират една много непрозрачна дейност в името на своите клиенти. Те преместват дружеството в офшорна зона и по този начин е, самият собственик става анонимен. Акциите се ползват анонимно. Всички тези компании всъщност се оказаха на Сейшелските острови. Без финансови посредници такива операции биха били невъзможни, защото те няма да са жизнени. Всяко дружество, което се учредява офшорно, всъщност има за да си посредника, адвоката, който е разработил схемата. По някакъв начин те участват. По този начин се придвижват парите. Чрез кореспондентско банкиране – и всъщност отговорността става колективна, защото има множество участници. По този начин тя се размива. Сега бих искала набързичко да нахвърля някои идеи, които сигурно ще допринесят за дебата. Първо, изпълнението на законодателството. През последните години, особено последните месеци, имаме дейностите на Международния съд, който се намеси, спазвайки нормите на ОИСР срещу корупцията и прането на пари. Има и още една важна стъпка срещу прането на пари, благодарение на финансовото разследване на ГАФИ или Органа за инвестиции и свободни зони. Разбира се, ние би трябвало да контролираме най-вече дружествата фантоми в данъчните обежища. Трябва да се отвори тази котия на Пандора, защото не става дума само за някакво екзотично финансиране. Трябва да се види кои са реалните собственици и държавите и финансовите посредници да бъдат задължени да регистрират реалния собственик. Така ще се изпълнят нормите и те ще бъдат достатъчно ефикасни срещу прането на пари. Няма микрофон оратора. Der BNB Paribas. Bitte schön представителят на БНП Париба, госпожа Давишино. Уважаеми господа депутати, е, вие ни поканихте да се произнесем по въпросите, свързани с е, борбата с пране на пари и данъчни измами в рамките на така наречените разкрития по панамските документи. Благодаря, че ни давате възможност да представим нашата позиция и това, което сме направили по тази толкова важна тема, т.е. борбата с неплащането на данъците и ролята, която трябва да изпълнява банката. БНП Париба е, непрекъснато засилваше своя режим за опознаване на клиентите и техната дейност. След като бе транспонирана третата европейска директива, продължихме нашата политика с много строга политика за приграждане на организацията на нашата дейност в рамките на частното международно банкиране. Четири структурни мерки бяха предприяти, за да се пригоди в е, дълбочина е, дейността, международната ни е, банкова дейност. Първо, засилихме е, съответните надлежни проверки. Всички частни банки проверяват е, пригодността и изпълнимостта на, изпълняемостта на разпоредбите от съответните клиенти съществува комисия, е, която да проверява тези е, мерки, да се установи кои са нашите клиенти, откъде, каква е дейността, какъв е, е типа на управление на техните активи, които ще отговаря на тяхната дейност. В рамките на общата политика за борба с прането на пари, финансирането на тероризм, избягване на плащането на данъци. Всички клиенти минават през една проверка, която включва много критерии, происход, професия, характеристика на политически отговорните или видими лица – тази политика се прилага на, повсеместно на, в международен план и извършват се съответните надлежни е, проверки. Третата ни дейност е, се съсредоточава върху сметките на нашите клиенти с е, надзор и редовен надзор на това доколко се изпълняват съответните разпоредби. После, управлението на офшорните дружества. Три такива са били, е, са, на три такива е било отказано управление на сметките. Също така ние изискваме да има декларация за спазване на фискалните разпоредби за е, клиентите ни, които са постоянно пребиваващи в Европейския съюз. Когато се установи, че тази декларация не отговаря на изискванията или не може да бъде валидирана, сметките на нашите клиенти е, биваха блокирани, докато не се установи е, съответната пригодност на декларацията или се връщат средствата в страната по происход. Също така се извършваше проверка за офшорните структури и съответните притежатели на сметки, пребиваващи в Европейския съюз или Обединеното кралство, по-специално така наречените тръстови сметки. Банковката има своя списък с 38 юрисдикции, включително и такива, които се включват в френския списък на така наречените не е, сътрудничещи страни. Също списъка с данъчните обежища на ОИСР и, е, и юрисдикции, които не изпълняват изискванията за прозрачност. Поради мерките ни за опро... опростяване, ние не... На... намалихме списъка за на... този, вътреш... този вътрешен наш списък а, с цел да се регулира и опрости дейността по обмен на данни. Също така е, подобрихме своята дейност по проверките за пригодност и реорганизирахме своята дейност от 2014 година, за да гарантираме пълна независимост съответната е, ни звено бе интегрирано по вертикала в цялата ни дейност е, и разполага със съответното е, иерархично управление. Отговарящ за тази дейност е генералният директор. отделихме от 2014 година много е, сериозни средства, почти отвоихме и е, броя на персонала, който се занимава с тази дейност. Е, редовно се извършват вътрешни проверки. Ние имаме съответните надзорни лица във всички страни, където имаме филиали. И в такъв смисъл тези мар, а, мерки показват как нашата група е поела своите ангажименти за все по-голямо подобряване на своята дейност по отношение на прозрачността, борбата с прането на пари и корупцията и финансиране на тероризма, а също и за спазване на международните ни ангажименти. Благодаря, госпожа Далечина. Благодаря за трите изказвания до тук. Сега преминаваме на друго ниво. Ще дам думата на заместник директора на Тракфин, Френската служба за финансово разузнаване, Албер Алон. Господин Ало, имате думата. Merci de me donner euh, l'occasion Euh, bonjour euh, également, euh, mesdames et messieurs les députés, représentants de, de la commission d'enquête. Euh, Благодаря. Обръщам се към депутатите, членове на комисията. Ние сме звено за финансово разследване, оперативна служба, която върши работата си въз основа на получената информация. Ние, с други думи, не можем да се осланяме само на информация в пресата. Когато става дума за работата на Тракфин, информацията постъпва при нас по съответната процедура. Ние разчитаме на бдителността и надзора, който се извършва от банковите органи. В пресата изтече много информация по случаите, които ни интересуват днес. След постъпването на тази информация започна да се говори за участието на банките в изпирането на парите. И така се стигна и до дейността на Тракфин. 2015 година ние вече бяхме получили сигнали свързани с панамските досиета и сложните финансови схеми, които прикриват реалния собственик. Имаше над 200 такива сигнали, получени през 2015 година, все свързани с дружества в Панама. 2016 година също получихме около 460 такива сигнали. Разбира се, ние трябваше да отидем по-далеч, за да видим какво всъщност правят тези дружества. Тракфин работи заедно с полицейските и съдебни разследващи органи. Но самата наша организация не може да извърши техните действия. Ние, разбира се, трябваше да проверим доколко има физически лица, които се прикриват като реални собственици и нашата роля беше да сезираме прокуратурата и различните служби за финансов надзор. Въз основа на получената информация ние разглеждаме сигналите, поступили при нас. 2015 година 40% от подадените сигнали бяха разследвани. Следователно, за нас е важно да отидем по-далеч и да видим на какво точно се дължи сигнала. 2016 година около 60% от поступилата информация след това беше разследвана от службите. Когато има подаден сигнал, ние проверяваме дали вече се води полицейско или съдебно разследване и когато не се води, ние съответно сезираме тези служби. По-конкретно звеното за финансово разследване във Франция. Банките както вече казах, са основните източници на информация за нас. При адвокатските кантори нещата са по-упростени, но тук също може би трябва да подобрим процедурата. Темата за панамските досиета е конкретно свързана с борбата срещу изпирането на пари, тъй като знаете каква е дихотомията тук. Имаме дружество, което е регистрирано в дадена страна. Много често това е страна, която не е задължена да сътрудничи по данъчните въпроси. Но Всъщност по този начин се управляват средства, постъпили от друга страна и трябва да се направи връзката между източника и офшорното дружество. Това се прави чрез ГАФИ, прави се на европейско ниво. Необходимо е наистина да се разследва и да се отиде по-далеч, защото тази непрозрачност всъщност обслужва измамите и изпирането на пари. В наши дни това води и до финансиране на тероризма, нещо много важно, когато се борим срещу прането на пари. За нас е важно да разгледаме това, което във Франция наричаме ФИКОБА или Централния регистър на банкови сметки. Това, разбира се, може да се направи и по друг начин, но е важно да се проследи какви са сметките на физическото или юридическото лице, кой има достъп до тези сметки и може да ги ползва да се види дали това са разплащателни сметки или сметки в виртуална валута, нещо, което се използва все повече. Има и друг важен елемент при изпирането на пари. Необходимо е 24 часа в денонощието да се води надзор. Това е много важно – при борбата срещу изпирането на пари. На национално ниво обмена между звената за финансово разследване е много важен. Обмен на информация, който да позволява да се проследи подадения сигнал, така че звеното за финансово разследване да си свърши работата. Сигналите ни позволяват да сезираме, но много често се оказва, че звеното за финансово разследване няма капацитета да разследва информация, която е получила от друго звено. И това спира дейностите. Би трябвало да има истински обмен на оперативна информация – който да се проследи ефикасно. Както казах, случва се определени звена за финансово разследване просто да стигнат лимита на своя капацитет и информацията да спре до там. Накрая нека кажа няколко думи за новите опасности, платформите за солидарно участие, тъй наречения краудфандинг – във Франция те са разпространени. Това са тъй наречените касички онлайн. Събират се пари за рожден ден, на приятел, по някакъв друг повод, но в крайна сметка така се стига и до финансиране на тероризма. И хората, които финансират даден проект, много често не са достатъчно добре запознати и нямат представа, че по този начин те финансират един бъдещ джихадист. Така че тези касички онлайн също трябва да се проследят, да се види кой е истинския собственик, който ще ползва средствата. Това е и съм готов да отговоря на въпросите ви. Ало? Благодаря, господин Ало. Благодаря най-вече за предложенията, които направихте накрая. Със сигурност ще ги обсъдим. Сега ще дам думата на главния изпълнителен директор на Accountancy Europe. Добре е дошъл на господин Оливие Ботели Стафт. С него е господин Паул Гисби. Accountancy Europe, доколкото знам, обхваща 50 организации от 37 страни и в тази организация членуват близо 1 милион счетоводители. Сега ще ви дам думата, след което ще има възможности за въпроси от колегите. Господин Ботелис. To speak in English. Uh, and first, uh, start by... Опасявам се, че ще се изкажа на английски. Първо искам да ви благодаря за това, че ни поканихте да се включим в работата ви по разследването по панамските досиета. Възхищаваме се на тази ваша работа. Но преди да започна по същество, нека представя моята организация. Вие до някъде я представихте, но мисля, че си струва и аз да ви я представя. Наскоро сменихме името си. Но искам да ви представя работата ни не само заради това. Искам да знаете на какво се основава дейността ни и как застъпваме в работата си обществения интерес. Казахте, господин председател, че в нашата организация членуват над 1 милион счетоводители. Те заемат различни длъжности в цяла Европа. Някои от тях работят за счетоводни дружества, както крупни, така и по-малки такива. Други пък работят, например, като финансови директори в фирми, доста голям брой наши членове счетоводители работят в публичния сектор, например в сметни палати или като данъчни инспектори. В качеството си на е, европейска организация нямаме регулаторни правомощия. Разполагаме само с така наречените меки правомощия. Важно е също така да се изтъкне, че има разлики между отделните нормативни уредби уреждащи работата на счетоводителите в отделните държави членки. Немалко от организациите, представляващи счетоводителите, представляват обществения интерес, било то защото това е част от стремленията им или пък защото е залегнало в устава им. Тази тяхна дейност се вписва в световна рамка. Така всички ние, всъщност, когато говорим за въпроси свързани с обществената политика, говорим и за въпроси свързани с обществения интерес. Сега нека се спра върху данъчното облагане и данъчните услуги. Те се предоставят от ред професионалисти, като юристи, счетоводители или пък данъчни консултанти в държавите, където има такава професия. В някои държави членки няма каквато и да била нормативна уредба. Всеки може да предоставя данъчни консултации, без да се води от никакви етични или други правила. В следствие от това всяка една инициатива за приемането на нормативна уредба в тази област трябва да бъде насочена към всички потенциални доставчици на подобни услуги. В противен случай няма да бъде постигната заложена основната цел. Трябва да поставим в центъра на вниманието си извършваната дейност, прилаганите практики. Не мисля обаче, че данъчните консултации са в основата на проблема, визиран в панамските досиета. Защо? Защото много от прилаганите практики, разкрити в тях, междувременно са поставени извън закона. Какъв е основният проблем, който се визира в панамските досиета? Основният проблем е свързан с липсата на съразмерност, липсата на етични правила по отношение на някои поколения, за съжаление включително и по отношение на нашето. Немалко проучвания показват, че в момента има много голяма разпокъсаност и неравенство. Има и проблем с суверенитета има държави, които предоставят определени благоприятстващи законодателни режими. Предоставят също така данъчни стимули, приемат и нормативни уредби, с които се преследват както законно, така и незаконосъобразни цели. При всички случаи лицата, ползващи се от такива уредби, трябва да се ползват и с защита на личните си данни. Едновременно с това обаче трябва да се провежда и борба срещу избягването на данъчно облагане и укриването на данъци. Нашата организация внимателно се слушва в критиката отправена към професията. Работим за по-добри стандарти за професията. Не бива да пренебрегваме важната роля на тази професия по отношение на обществения интерес. Счетоводителите са в основата на отчитането, както финансово, така и не финансово такова. Те работят за обществения интерес, извършвайки одити, участвайки в корпоративното управление, допринасят за борбата срещу финансовите престъпления, например, като извършват надлежна проверка на клиентите. В немалко държави данъчните администрации призовават счетоводителите да модернизират работата си, да използват съвременните технологии. Но каква е реалността, госпожи и господа? Към момента данъчните системи са свръх сложни. Те не могат да съществуват без счетоводителите. По-голямата част от работата на счетоводителите се свежда до улесняването на спазването на правилата. Разбира се, счетоводителите не винаги се справят добре. Подобно на законодателите и на данъчните администрации, не винаги и ние, счетоводителите, можем да откликнем на очакванията на обществото. Но напоследък се водят много оживени разисквания за, за нашата роля по отношение на данъчното облагане на привеждането на реалността в съответствие с изискванията. Разбира се, има още много какво да се направи. И във връзка с това им предлагам да си поставим две цели и да приложим два инструмента. Трябва да си поставим за цел да приемем един стабилен и надежден режим – а що се отнася до инструментите, то те са прозрачност и сътрудничество. Що се отнася до рамката, до рамковите условия, според мен е необходимо да се приеме нормативна уредба. Но не бива да забравяме и за това колко са важни надежните рамкови условия. Няма да говоря за това колко е важна просветната дейност – колко е важно да се поемат доброволни ангажименти за отчитането. Едно неодавнашно проучване показва, че предвиждането на по-низки изисквания за отчитането по закон в Дания е довело и до по-низки приходи от данъци в Дания. Това показва, че не можем да решим проблема без да направим надлежна оценка на въздействието. Системите ни на данъчно облагане са безнадежно устарели. Трябва да ги приспособим към един свят на намаляващи природни ресурси, на все по-висока автоматизация, все по-висока безработица, все по-повишаваща се смъртност поради замърсяване и липса на природни ресурси но нещата не се свеждат само до това. Що се отнася до ефикасността, не са ни нужни повече, а по-прости, по-добре функциониращи закони. Колкото по-проста е системата, толкова по-ефикасна е тя. Колкото по-проста е системата на данъчно облагане, толкова по-лесни са одитът и контролът. Изпълнението не е възможно, ако и данъчната администрация не е на ниво? Какви инструменти трябва да приложим? Говорих за прозрачност. Прозрачността насърчава добрите практики. Трябва да сложим край на спазването на принципа на поверителност. Той а, понякога насърчава измамите, води и до недоверие, недоверие към политическата класа, например. Що се отнася до борбата срещу изпирането на пари, основната тема днес, Accountancy Europe вече много отдавна се обявява за приемането на една силна рамка чрез по-добро законодателство, чрез работа по конкретни проекти, включително и с гражданското общество. Трябва да се знае кои са действителните собственици, според нас. Във връзка с това приветстваме приятия от вас миналата седмица доклад. В заключение, нека се спра върху сътрудничеството, тъй като то според мен е в основата на промяната. Експертите, гражданското общество, политиците, правителствата имат общ интерес от борбата срещу престъпността. Разпокъсаността на действията ни само ще забави напредъка по един вече труден път. Вече видяхме какъв е резултатът от засиленото сътрудничество в областта на данъчното облагане. Сътрудничеството е изключително важно, защото можем да напреднем само ако работим заедно. Благодаря на господин Бодели и Ставт. Трудно е наистина човек да се изкаже по тази тема в рамките само на 7 минути. Благодаря ви за вашите отговори. Сега преминаваме към въпросите. Имаме време за въпроси до 16.45. Няма да се изказвам. Ще дам веднага думата на господата Кофът и Ежек. Двамата са докладчици. Въпросът и следващият го отговор следва да се вместват само в рамките по на, на общо 5 минути. Моля, когато задавате въпрос, да уточнявате на кого го задавате, господин Кофот. Благодаря, благодаря. Много ми е приятно да видя всички гости тук. Първо въпрос към съседите Женерал. Според досията, панамските досията, през 2009 сте създали две фундации, Уолфърт и Розо. И там собственика е, е Societe е, General Banken Trust Люксембург. Госпожа Мишел от е, Люмонт излезе с една статия по този въпрос, че тези фундации са създадени защото Вирджинските острови на Обединеното кралство са минали под различен режим и е, се е налагало да се разкрие идентичността на офшорните компании. Може ли да коментирате дейността и създаването на тези фундации? И вие управлявате ли за вашите клиенти подобни е, фундации? Също към Societe Generale. Вие казвате, че сега сте е, познавате и е, знаете кои са реалните собственици. Това и физически, и юридически лица ли включва или само физически лица? Може ли да поясните? И после БМП Париба. Защо не е, последвахте е, примера на Societe е, Женерал, за да закриете всички сметки, свързани с Мусак Фонсека? Благодаря. Благодаря. Ако ви разбрах правилно, сте обръщате към представителя на банките. Заповядайте, господин Свет. За фундациите това е тема, която е добре известна, много присъства в е, публичното пространство. Сосиете Женерали също се произнесе по нея. Съответните фундации, Велвер и Русо, са фундации, които не са фундации на Сосиете женерал, Ние не сме нито е, акционери, нито собственици. Нямаме наши клиенти, които са свързани в момента с тези фундации. Тоест, Сусиете е Женерал няма връзка с тях. Смятам, че с това отговарям на въпроса. Що се отнася до вторият въпрос? Имаше един втори въпрос, не съм сигурен точно. Може ли? Да, да, вторият ми въпрос беше, когато Казвате, че познавате сега кои са реалните собственици. Това какво означава? Познавате физическите лица, юридическите? Така, значи по първия въпрос, доколкото разбирам от панамските досиета, в 2009 Societe Женерал е създадено тези, е създало тези фундации. Сега казвате, че нямате никакво отношение към тях. Не, ние не сме създали тези фундации – те са създадени от клиенти за а, сметки на клиенти на Мусак Фонсека. Това вече бе изяснено. Има съответните публикувани документи, които ясно показват, че всичко това се прави за клиентите. Сосиете Генерал няма нищо общо с създаването на тези фундации. А, що се отнася до реалните собственици, технически е изложен въпроса, но в края на краищата реалният собственик никога не е юридическо лице. В края на веригата е едно физическо лице. И е, когато има юридически лица, те трябва по изискванията за прозрачност да подават съответните декларации. Има си цяла процедура. Тук има достатъчно специалисти по въпросите за пране на пари и така нататък. Също напълно ясно е това. То е свързано с е, третата и четвъртата директива. Там няма никакви проблеми. И ако мина така по въпроса за данъчните дейности и съответно изказванията на представителите на данъчното разузнаване, ние прилагаме всички изисквания за борба с прането на пари. Благодаря. Третият въпрос е за госпожа Давичина. Част, Международната частка, частна банка на БНП Париба не е свързана с конкретни фирми или е, Сан Фонсека за създаване на юридически лица. Ням, не излизаме из подобни препоръки. ние не можем да върши, извършваме е, разследвания по отношения, които просто не са съществували. Ние е, създадохме, както обясних, и това бе инициирано още от 2012 година, създадохме една политика за е, контрол на фискалните, за спазването на фискалните изисквания от страна на нашите клиенти. Това започна още от 2012, приключихме с тази програма до 2015. Всички е, юридически лица, които са потенциално клиенти на групата, са ни известни. Това е, е част от е, нашата програма за проверки всички е, участват и собственици на определени сметки е, са ни познати, включително юридическите лица. Защото ние имаме и прозрачно за това, кой е чисто економическия собственик, а също имаме и изисквания за прозрачност за фискалните мерки. Питър Ячек има думата сега. Thank you, Chair. Good afternoon. Well, first... Благодаря ви. Два въпроса. Първо за социете Женерал. По надлежната проверка бих искал да знам как точно се извършва и дали в някой случай е била възлагана на външен изпълнител. По-конкретно, когато разкривате банкова сметка за офшорно дружество, създадено от Мосък Фонсека, кой в този случай извършва надлежната проверка. Питам се и дали сте извлекли някакви полуки за това, че трябва да промените процедурата си, защото не се извършва нито проверка, нито по надлежден начин. След това, по приносителя на акции, струва ми се, че това е много любим инструмент, акции на приносителя, не знам дали си остава така. И към Трак Фин от Франция въпросът ми е следният. В своите отговори вие говорите за проблема за надзорниците, създаван заради отношенията между седалище и приемник. И накрая като си има предвид ролята на френските банки в панамските досиета, смятате ли вие, че е трябвало да бъдете информирани за подозрителните сделки и ако не сте били информирани защо това не се е случило заради техническа грешка, заради мащаба на тези операции или липсата на достатъчно осторожно внимание. Си, Кой ще започне? Имате думата. Благодаря ви, господин председател. По процедурата е, отговорът е много простичък. Едва ли е необходимо да повтарям всичко, което вече каза госпожа Давичино но ние имаме една и съща процедура, тъй като това е законовата процедура. Работим също така с едно и също ниво на надзора. Ние проследяваме кой е собственикът и също така проверяваме дали има основание за подозрение в някаква нередност. 2015 година, както казах, 40% от получените сигнали бяха свързани с офшорни дружества. Това, разбира се, е много съществен дял от процедурата за деклариране на възможна измама. Иначе, винаги като чили не се разбира много добре какво прави банката от една страна и от друга страна каква е работата на съда. Ясно е, че имаме съдебната процедура, но имаме и банковата процедура. И при банковата процедура ти работиш с клиент и трябва да знаеш, за да изпълни задълженията си, кой е този клиент. Така се борим срещу избирането на пари. И освен това създаваме финансова сигурност. Банката трябва да знае с кого работи. Благодаря. Кой иска от вас още да отговори? Господин Ало. Благодаря ви. Благодаря за въпросът поставен към нас. Дали Тракфан е получил достатъчно информация на време? Това всъщност ме питате. Във Франция всъщност имаме едно разделение между оперативните звена и надзора или контрола в кавички. Във втория случай от време на време се правят одити на банките, проверки на място, за да се види дали банката извършва надлежните проверки. От 2016 година имаме и специално бюро за това. Те си вършат работата, така както всеки друг административен орган. Много често имаме и писмена процедура, но мога да кажа това, което казах и преди. 200 сигнала през 2015 година, 40% от тях разследвани. Принципно това, което излиза в медиите, понякога ни помага. Помага ни да усъвременим своята информация. Освен това, излизат и факти, които не водят непременно до съдебни дела. Това е един вид променлива геометрия. Имаме данъчния елемент, елемент организирана престъпност, най-различни фактори и понякога е необходимо най-вече да си усъвременим данните, тъй като спазването на данъчното законодателство е нещо, което се прави отдавна и принципите ще се да разработват и в бъдеще. Но тук е важно самите банки да проследяват, защото иначе се питаме как се създават тези толкова сложни схеми, откъде идват парите. И панамските досиета го доказват. Благодаря, господин Ало. Том Ванден Кенделари от името на НП, е следващият записал се за въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас за много интересните според мен изложения. Два въпроса към господин Ботели Ставт. Първият. В него ще се спра върху нещо, което каза и госпожа Мишел – Онези, които избягват плащането на данъци, зависят от техническата помощ на няколко категории посредници. Това показаха панамските досиета. Какво следва да предприемем, за да предотвратим участието на тези посредници, за да няма те стимули за участие. Вторият ми въпрос е свързан с прозрачността, нещо върху което поставихте силен акцент върху изложението си. По въпроса за прозрачността. Съгласен ли сте с мен, че всяко едно данъчно планиране, включващо държави от списъка с данъчни обежища на Европейския съюз, в бъдеще автоматично ще задейства обмен на информация. Благодаря ви. Кой ще отговори първи? Господин Ботелис, след това госпожа Мишел. Благодаря много за въпросите ви. Съвсем накратко, разбира се, в един толкова сложен свят като днешния, за всичко е необходима техническа помощ. Мисля, че в това отношение трябва да има равнопоставеност, защото в момента не всички имат едни и същи задължения. Мисля, че счетоводското съсловие и най-вече организации като нашата работят много усилено за това всички действащи лица да спазват нормативната уредба, да спазват приложимите правила. За целта са необходими значителни ресурси. Това, за съжаление, не въжи за всички практикуващи експерти, не въжи за всички съсловия, тъй като има държави, в които няма почти никакво регулиране по отношение на предоставянето на данъчни консултации. Затова Основното условие за справяне с проблема е приемането на уеднаквено и напълно приложимо законодателство. По втория ви въпрос, вече сме излезли с предложения за практически инструменти – са унеси стопански субекти, които искат доброволно да спазват изискванията за отчитане по страни. Някои стопански субекти дори отиват и по-далеч. Доброволно поемат задължението публично да оповестяват отчитането по страни. Нашата организация разполага с практически инструменти за подпомагането на такива субекти. Не виждам защо не би трябвало да има такова оповестяване. Господин Ботелис, бихте ли ни предоставили текстовете, съдържащи тези така наречени инструменти? Да, с най-голямо удоволствие. Благодаря ви. Госпожа Мишел. Мисля, че темата за идентифициране на реалния собственик на капитала и на офшорката е от ключово значение. Г20 ги е разглежда ОСР, Европейския съюз и затова е необходимо да, да се даде и един политически тласък на международно ниво, за да бъде разглеждана тази тема и евентуално да бъде сключен един международно договор по, тази, по този въпрос за банковата тайна, за международните инвестиции. Знаете, че дори в Обединеното кралство имаше опити за нарушаване на независимостта на съда в това отношение. Трябва да има съответните условия за упражняване на финансова прозрачност. Тук се наместват и въпросите на етиката, особено за финансовите посредници. И съвсем накрая за тези черен списък, по който говорите, че и ОИСР го работи, и Европейския съюз. Всички трябва да помислим за този въпрос, но трябва да бъдем и малко и по-предпазливи, и по-мъдри, когато говориме за приключване на дейността на банки и определени филиали в страни, които фигурират на този черен списък. Казва се, че е, така не е достатъчно ясно формулирано. Ние нямаме вече там филиали, но всъщност банките продължават да имат връзки с тези страни посредством финансови посредници. Точно това, което се е случило с Монсако Фонсека. Така че трябва да има някакъв ясно установен режим. Да, заповядайте съвсем накратко. Евелин. Euh, Само едно оточнение. В момента средата изключително много се променя. Ние е, преструктурирахме нашата дейност. В момента вече извършваме дейност, поддържаме сметки само в страните, които са подписали споразуменията за обмен на данни и също спазват международните конвенции за международно сътрудничество на ОИСР и е, също е, са страни, където е, данъчните измами са също така криминализирани, както и прането на пари. Това трябва ясно да бъде пояснено за ролята на банките и как те могат да оздравят своята дейност. Евелин, Евелин Регнер от групата на социалистите и демократите. Благодаря. Първият ми въпрос е към господин Патрик Сюе от Societe Женерал. Запознах се с кодекса ви за поведение. Доста е скромен той, според мен. От една страна заявявате спрямо обществеността, че вече не извършвате офшорни дейности, не извършвате дейности в държавите от черния списък на Франция, но извършвате дейности, в държави, включени в индекса на държавите, прилагащи принципа на поверителността. Въпроси към представителя на Тракфин. Как дефинирате неоказващите съдействия в областта на данъчното облагане и юрисдикции? Държави като Кайманските острови са, например, включени в Международния индекс на юрисдикциите, прилагащи поверителност, но не са включени в черния списък на Франция. Господин Сюе. То euh, euh, се отнася... Тук говоря за сосиете Женераль що се отнася до филиалите, не става дума за офшорните компании, а за филиалите на Societe General през 2010 заехме съвсем ясна позиция. Няма да има филиали в е, те, е, страни, които се считат, че няма да поемат задължения за сътрудничество. Е, ОИСР има съответния списък, но той е твърде кратък, ние имаме наш. А френските разпоредби, е, които съществуват в момента, е, са по-широки. В Люксембург, например, няма такъв списък за страни и региони, които не поемат задължения за, сътрудниче, за сътрудничество. Ние не работим в страни от този списък. А как се дефинира, как се определя този списък? Франция го публикува всяка година и го обновява. Ако има представители на френското правителство, те могат да ви отговорят на този въпрос. Аз не мога лично да отговоря. Благодаря. Господин Ло. Благодаря. За списъка на непоемащите задължения да сътрудничат е, страни и региони, да, ние е, прилагаме международния списък, международни списъци, които съществуват. Е, ние не е, създаваме по-разширени е, списъци, не отиваме по-далеч от е, това, което е плод на международно сътрудничество, т.е. това, което съществува на международно ниво. Допълнителен въпрос от мен. Как подхождате към френските отвъдморски територии? Има общо 34 юрисдикции, подчинени на Британската корона, Франция, Испания, Люксембург. За френските такива юрисдикции прилагат ли се едни същи правила? От британска страна заявиха, че тези територии са подчинени формално на британската корона, но а, действат техните правила. Какво е положението във Франция? За отвънморските територии това е важен въпрос за Франция. Когато има разпоредби, които се прилагат на национално ниво, те се прилагат и за е, извънземните територии или има текст, който ясно очертава къде въжат те. Тоест има достатъчно яснота в нашето законодателство, кое, как и за кого се прилага държавните служби в различните територии могат да бъдат различни, но винаги има сътрудничество между националните данъчни служби и съответните данъчни служби на тези територии. Това са служби на местните власти. Благодаря. Явно има разлика между френската и британската система. Професор Бент Луке има думата сега. Въпросът ми е към господин Ало. Искам да узная нещо повече за практиките за изпиране на пари. В писмените си отговори заявявате, че изпирането на пари се извършва посредством сложни структури. Например, чрез сложни системи от офшорни образования. Как се стига до това приходите от престъпна дейност изобщо да попаднат на сметките на едно офшорно дружество? На територията на Европейския съюз престъпни групировки редовно генерират печалби в доста голям размер това налични средства ли са, средства в брой ли са, или става дума за суми на сметки в Европейския съюз. Използват ли се оншорни дружества, за да се извърши офшорен трансфер? Или пък, може би, средствата, ако са под формата на пари в брой, физически се пренасят в съответните държави. Искам да знам нещо повече за източника на изпирането на пари, изпирането на приходи от престъпна дейност. През какъв цикъл преминават тези средства, докато попаднат в офшорните територии? Можете ли да кажете и нещо повече за престъпната дейност извън Европейския съюз? Постъпление от престъпна дейност извън Европейския съюз Изпират ли се, като се използват структури на територията на Съюза? Благодаря ви. Ясно бе и на кого бе зададен въпросът. Господин Ало. Благодаря ви за въпроса. Мисля, че бих могъл цял час да обяснявам всички възможни схеми за пране на пари, по незаконен начин, пари, които идват от незаконна дейност, като трафика на дрогата. Разбира се, преди изпирането на пари има съвсем други простички норми, които могат да се изпълнят на национално ниво, но множественото изпиране на пари зависи от капацитета на този, който извършва изпирането на пари, да получи достатъчно добри съвети. Ясно е, че този човек ще трябва да избегне банковия надзор и трябва да намери съответната информация. Но за да отговоря на вашия въпрос, ще кажа, че, например, при трафика на дрога имаме пране в световен мащаб. Вие се интересувате как се стига до тези дружества в данъчните убежища, как се прехвърлят парите. Има съответен канал. Парите не просто циркулират в пространството. По-скоро се сменят правата на емитиране, тъй да се каже, защото имаме от една страна престъпната дейност, примерно трафика на дрога. Те имат нужда от пари, за да извършват дейността си и също генерират пари. Следователно, те проникват в финансови институции, разположени извън Европейския съюз и по този начин се надяват да заобиколят всички наши банкови институции системи, както и международните надзорни системи. Но разбира се, в основата са парите. Именно за това искаме да има прозрачност, искаме да знаем кой извършва сделката. Дори това да е сделка от 300 евро. Защото дали е 300 или 15 милиона, става дума за едно и също. Трябва да има достатъчно добро законно проследяване, за да се знае откъде идват парите. Не може парите вече да са влезли в схемата и едва тогава да се питаме откъде са тръгнали. Е, ето днес, например, имаме биткоин, най-познатата виртуална валута, много често в биткоин попадат средства от подземния свят. Именно за това казвам, че трябва да се законодателства и по отношение на виртуалната валута. Тя се използва много често за прехвърляне на пари в наличност и тяхното превръщане в друга форма. Има, разбира се, инструменти, които ще се развиват все повече в бъдеще. Именно за това ни трябва законодателство, което да позволява в реално време да се проследяват и платформите за краудфандинг в интернет и всички нови форми да се прави анализ на риска на европейско ниво, на френско ниво да се спазва отговорността на всеки декларирал своето имущество. Необходимо е също така да се използва анализа на риска и да се проследява уязвимостта Може би не сте доволен от моя отговор, тъй като няма как да направя презентация и да представя цялата типология, но аз се водя от дейността на Тракфин. Всъщност един път или два пъти в годината ние правим такава типология на сигналите, точно за да можем да проследим подозрителните потоци. Е, Не знам дали докладът за дейността ви е публично достояние или по-скоро е предназначен само за френските компетентни органи. Ако е публично достояние, бих ви помолил да ни го предоставите. Той е публично достъпен. Всеки може да го прочете. Господин председател, може ли още един въпрос? От отговора ви не ми стана ясно как точно приходите от престъпна дейност попадат в офшорните структури и защо това не се засича от никого. Казахте, че можете в продължение на часове да говорите по въпроса. Затова ви моля да ни дадете и конкретен писмен отговор, за да можем и да предприемем необходимите законодателни стъпки, които изискахте. Да, ще ви изпратя писмен отговор. Благодаря. Следващият записал се за въпроса е Луи Мишел от името на либералите. Господин Мишел. Благодаря, господин председател. Първо искам да отправя думи на благодарност на нашите оратори. И всеки път се повтаря едно и също. Ставам така с известно чувство на неловкост, защото с цялото ми уважение към нашите гости и благодаря за това, че изложихте ред е, елементи от е, цялата тема, всъщност ние не е, намираме нищо във вашите изказвания от това, което търсим, т.е. препоръки как да се подобри системата. Е, всички казвате, че всичко е наред, всичко спазва се закона, е, има усилия, но никъде не виждаме е, нито така коментар за евентуално извършени грешки, и за някои така престъпвани нарушения на етичните норми и е, чуваме какво се прави. Да, добре, имало е проблеми, но сега вече няма проблеми, всичко си върви наред и дрън-дрън нататък. Е, и когато има разследващи комисии, в края на краищата нашата цел е да чуем препоръките за подобряване на системата. И е, не искам да кажа, че отправям едно злонамерено е, обвинение, но примерно по, така, към думите на господин Досюе, Сосиете женерал според вас, Извършило ли е нарушение в миналото, съзнателно или не? Така, нека да чуем. Според мен, така не искам да проявявам неуважение. Просто да поставиме малко и мора, така, моралните параметри на дейността ви. Казвате, че от 2014 всичко е наред, в момента сме бдителни, знаем кои са собствениците и тъна. Но защо преди това никой не си е поставил етични въпроси? За мен е, това е проблем като политик в края на краищата. Е, етичните измерения също трябва да фигурират в нашето развитие. После, какво считате за задължението да има регистър за е, фискалните обежища, така както се формулира сега? Е, знаем, че има нали, съображения за тези предложения и така, тази тема сериозно ме интересува. И накратко, не считате ли, че трябва да се регулира този въпрос на световно ниво? Не си представям, че едни толкова сложни проблеми е, биха могли да се е, регулират стъпка по стъпка. Е, трябва да има някаква яснота кой, къде, какво прави. И още един въпрос към всички участници тук. И всеки път го задавам и никога не получавам отговор. Бих искал да зная как дефинирате вие, това ще ни улесни много работата, вие лично каква е вашата дефиниция за фискална оптимизация? Аз лично за себе си знам, но искам да чуя вашата представа. Защото тази оптимизация общо взето има за цел да не се плащат данъци или да се плати минимума. И тогава каква е разликата между оптимизацията и данъчните измами? 4 минути и 33 секунди. Заповядайте. Следващия оратор. Благодаря. Ще се опитам да отговоря. Господин Ми, Луи Мишел очерта една широка панорама, говори за морали, за правни въпроси и малко е сложно да се говори и за двете измерения, но по правната част трябва да си даваме сметка за значителния напредък, който е осъществен – напредък в законодателната област, ако сравняваме с 2005 година и сега. Дори Франция, която е доста напреднала, вече е въведе едва 2009 година престъпното деяние, свързано с изпирането на пари. Едва през юни 2010 година всички европейски държави членки приеха тази норма на европейско ниво. И едва от тази година имаме системата за автоматичен обмен на информация. Такава система имаше до някъде и преди до 2012 година това беше едно от условията за разкриване на сметка, а именно трябваше да бъдем сигурни, както го каза и БНП, че клиентът няма да скрие своята страна на данъчно пребиваване. И също така Имаше и някои финансови договорености, които позволяваха на съответната страна да получи информация за свои граждани. Разбира се, днес имаме много по-добро сътрудничество и това упростява и нашата работа. Има си ги административните етапи, има съществен напредък, но пак казвам, това се прави само от 7 години, що се отнася до автоматичното подаване на информация, например. И сега ние сме изправени пред тази нова реалност и мисля, че бихме могли да гарантираме, че има достатъчно добра сигурност, що се отнася до вида клиент. Може да се отида и по-далеч обаче. Например, по-настоящем не е ясно какво е задължението на банката, що се отнася до данъчното изпълнение от страна на нейния клиент. Ние сме искали такава информация от данъчните органи, дали те могат да издадат документ, че лицето изпълнява своите данъчни задължения. Оказва се, че такъв сертификат се издава само в САЩ, но не можем да го получим в Европа. Следователно има какво да се работи. Това е само част от информацията. Не искам да говоря твърде дълго, само ще кажа, че има голяма разлика между оптимизацията, данъчната оптимизация и данъчната измама. При оптимизацията се търси варианта, при който се плаща най-малко. Но тук международните норми са различни. Именно и за това виждаме какво става в Европа от средата на 2012 година нататък. Имаме свобода на движение на капиталите, хората могат да преместят капитала си в друга страна и тук разчитаме само на директивата за прозрачността на приходите. Обръщам се към законодателя в това отношение. Няма да можем да дадем думата на всички за отговор. Ще дам думата на госпожа Дави Шино. Ще помоля останалите да отговорят по време на следващия кръг. Нека да отговоря на господин Луи Мишел който счита като че ли, че когато има една офшорка, това означава, че има някъде вина или нарушение. След така наречените е, панамски досиета, е, надзорника на нашата банка пожела да се е, извърши съответна проверка и мисия и нека да ви изчета сега текста, който излиза от нашата генерална дирекция. Е, мисията на генералната инспекция е оценила съответните мерки е, за управление на компаниите за управление на активи и задълженията за изпълнение на разпоредбите. БНП Париба и съответния международен частен филиал, който се занимава с офшорните компании, изпълнява много стриктни международни разпоредби и е напълно удовлетворителен е, и има съответния напълно е, удовлетворителен е, режим на мерки. Председателят поглеждам към часовника Имаме още две изказвания от името на политически групи. От името на Обединената левица господин Патрик Леярик и от името на Зелените госпожа Ева Жули. Предлагам да им дадем сега думата и след това, ако имаме време, ще има възможност за кратки отговори и въпроси по процедурата спонтанни изказвания. Но още от сега е ясно всъщност, че няма да имаме време. Господин Леярик. les за представителите на двете банки. Не знам дали господин е, Луи Мишел си дава сметка, съжалявам за тона, с който той е, поставя въпроса, но нека да е ясно, че ако нямаше разкритията от панамските досиета, ако не съществуваше пресата, излиза, че нищо нямаше да се случи и казвате, че не е имало съответни механизми. Имам въпрос към Сосиете Generale служител на вашата банка в Люксембург носи 39 пъти повече печалба за групата, отколкото служител в друг филиал на банката. Каква е причината? Госпожа Давичина? Не, не е БНП Париба, представителя на Societe Generale. Двата въпроса, които бях зададохте, е, ние можем и двамата да говорим едновременно, ще кажем едно и също. Това, което вие коментирахте, всъщност е точно обратното на това, което ние казахме. Ние казахме, че много преди досиетата е, започнахме с контрол за спазването на разпоредбите от страна на нашите клиенти тук и представителите на БНП Париба казаха, че от 2015 вече това е било напълно регулирано. Е, ние също пояснихме сега, може би не се е чуло ясно цифрата 2009-2015. Са направени съответните разкрития за офшорните предприятия. Смятам, че с това отговарям на въпроса. А сега мога да дам и думата на колежката на БНП Париба. А, въпроса за Люксембург? Аз искам само да припомня, че от 2009 ние не, започнахме работа по отношение на офшорните компании. Не сме изчаквали разкритието на панамските досиета. А въпроса за Люксембург? Не съм запознат точно с цифрите, които ми цитирате, но филиала ни в Люксембург има персонал от 1400 души. Това съвсем не е малко. Там се извършват инвестиции, е, които са много мащабни, но нямат нищо общо с е, частното банкиране, за което говорим в момента. Е, по време на епохата на дериватите малко преди и по време на финансовата криза, един инвестиционен банкер от Deutsche Bank в Лондон печелеше 7 пъти повече от председателя на управителния съвет. Това бяха ужасяващите последици, до които доведе финансовата криза. Последният ни оратор от името на Зелените, госпожа Жули. Благодаря. Имам много конкретни въпроси към господин Патрик Сюе. Първо, как ще работите с Мосак Фонсека? Бихте ли ни казали дали Сусиете Женерал са подписали договор с Мосак Фонсека Люксембург 2010 година? За какви услуги, с каква продължителност и на каква цена? Само Мосак Фонсека ли е предоставила такива офшорни услуги на ЕЖБТ? Или има и други? също така как работите по създаване на такова офшорно дружество за ваш клиент. И ме интересува колко офшорни предприятия имате в Малта само през последните три години и защо точно в Малта? И за колко от клиентите си е, вие сте били приносител на акции или пазител на акции, защото това като че ли е текуща практика? Господин председател, искам да ви обърна внимание на това, че Патрик Сюен не даде отговор за реалните собственици на фундациите Русо и Велвер. Той каза, че Сусиете Женерал не е собственика, но не е ясно кой. На 28 февруари всички телевизионни зрители видяха изпратената електронна поща от Сусиете Женерал към Осак Фонсека и там се казва съвсем конкретно кой е собственика. Следователно би трябвало да се носят последствия и да се сезира прокуратурата. Също така бих искала да помоля господин Ало да ни отговори. Вие сте запознати с работата на служителите за данъчно съответствие. Следователно, вие трябва да знаете, че веднага може да бъде подаден сигнал в прокуратурата, ако има нарушение. Не смятате ли вие, че изпирането на пари всъщност е един бизнес и че ако се води борба, то е само за пазарен дял? Е. Председателят, това бе последният въпрос. Господин Суе пряко бе отправен към вас въпрос като представител на Сосиете Женерал. Имате думата. Аз не съм сигурен, че мога да отговоря в подробности на всички въпроси на госпожа Жули. Е, не знам колко дружества са били създадени в Малта, но мога да го проверя. Нямам чувството, че Малта е непременно мястото за такъв тип дружества. Отношенията ни с Мусак Фонсек датират отдавна. Едва ли е необходимо да говоря за началото, но от панамските досиета видяхме, че има доста голям брой дружества, някои от тях създадени още през 80-те години. Мога само да кажа, че вече няма такива отношения защото ние излязохме от тях. Като при тези дружества се води процедура за закриване. Това е всичко, което мога да ви кажа за Сусиете Женерал. А, иначе аз се извинявам, самият аз не съм прочел това електронно съобщение по телевизията, мога да кажа само, че това съобщение не променя реалността, аз и без друго не съм запознат с него. Тези фундации работят за сметките на своите клиенти, а не за сусиете Женерали. Благодаря и последно давам думата на господина Ло. Колега, получихте отговор макар и може би неудовлетворителен за вас. Можете да го получите и в писмена форма с необходимите данни. Господин Ало. Е, Благодаря ви, господин председател. Да, на кой трябва да се докладва, кои са службите за данъчно съответствие, дали трябва да се сезира прокуратурата. Във Франция ние се водим от член 40 който гласи, че банката може веднага да сезира прокуратурата. От време на време той се прилага. При подаване на сигнал банката иска на първо място да защити клиента си, но системата работи добре, тъй като банката всъщност делегира правото за сезиране на прокуратурата на трак ФИН и по този начин се избягва прането на пари. Дали в самата банка има автономно звено с генерален директор или пред, председател, това зависи. Имаме освен това и давността, съгласно правилата на ГАФИ, Принципно трябва да се знае кой какво прави, но всяка банка сама си решава е, в зависимост от риска. Когато има някакво неизпълнение, информацията се предоставя на Тракфин. Разбира се, Банката си има и вътрешна процедура и при наредност първо се уведомява иерархията. Прави се анализ, оперативните служби могат да направят анализ, имам предвид оперативните служби на Тракфин след получаване на сигнала. И това, което вие питате, госпожо, е напълно основателно. Е, Председателят. Ако не греша, ще получим предложения от ваша страна и в писмена форма за поведението, или предложения свързани с вашия опит, както и предложения в отговор на конкретно зададени ви днес въпроси. Благодаря на всички вас за това, че отговорихте на въпросите ни, въпреки че нямахме възможност за отговор на всички въпроси. Желая ви приятно пътуване до дома. Разбира се, можете да останете в залата и да проследите останалата част от разискванията. Разискванията са публични. Ще направим съвсем кратка почивка, максимум 5 минути, след което ще продължим с втория кръг от разискванията. Combien est facture influente, sourire, pourquoi hein?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 Wir setzen unsere Beratung fort. Ich bitte Председателят продължаваме разискванията. Моля колегите да заемат местата си или да продължат разговорите помежду си извън залата. Откривам втория кръг от разискванията. Добре дошли на участниците в него. Става дума за положението в Швейцария. Още в началото на заседанието заявих, че две от поканените от нас банки отклониха поканата ни. Представителят на едната от тях заяви, че ще е готов да разговаря с нас по-нататък, а другата банка направо отказа. Затова и днес няма да разговаряме с всички действащи лица, но сред нас са четирима изключително авторитетни експерти. лицето на Оливър Цилмер от Зонтакс Zeitung, в Швейцария, член на Международния консорциум на разследващите журналисти. Господин Цилман вече е бил сред нас. Добре е дошъл. Добре е дошъл на господин Жан Бернар Шмидт, прокурор от Женева, специализиран в наказателни разследвания. Добре е дошъл и на Петър Луц, председател на саморегулиращата се организация за борба срещу изпирането на пари към Швейцарската асоциация на адвокатите и Швейцарската асоциация на нотариусите. Добре е дошъл и на Джузепе Марино, професор по теория и практика на международното данъчно право в университета в Милан. Добре е дошъл на професор Марино. Знаете каква е процедурата. Ще дам думата на господин Цилман първо за уводни думи. Със сигурност ще можете да кажете и няколко думи за това, че две банки отклониха поканата ни. Имате думата. Of Credit Suisse here, but I, I am, I'm uh, very glad that um, one of the много се радвам, че имам възможност да присъствам, че имат също така и присъствието на адвокати тук. Аз съм тук в качество си на журналист и искам да представя какво, какви бяха нашите разкрития по отношение на Швейцария. 400 е, са компаниите, които бяха обслужвани от Мосак Фонсека. ако се заробим в панамските досиета, е, установяваме, че 34 000 от тези компании бяха създадени, са били създадени и управлявани от е, швейцарски адвокати, фирми и дружества за управление на доверителна собственост. Добре е да имаме и представа как са се развивали тези неща в е, времето. Аз съм изготвил такъв, такива слайдове за управлението на фирмите от 90-та до 2015. -та. Интересното в този слайд е, че през 2008 има един върх е, знаем, че швейцарските компании са използвали фиктивни компании до голяма степен, за да помогнат да, своите клиенти да избегнат разпоредбите на Европейската директива за данъчно облагане. И точно в 2008, когато тя влиза в сила, се получава тази върхова стойност. Банките са предложили своите услуги. След това вече малко по малко тази интензивност намалява. Също така, тези проблематични фиктивни е, компании е, се поемат от е, адвокати и фидуциарни компании, установени главно в Женева. А какво се случва в момента? Няма нужда да се обръщаме толкова назад в миналото. През 2015 това са най-съвременните данни от МОСАК. Фонсека, те все още имат 1300 компании, управлявани от Швейцария. Много голям а, част. Е, затова и Швейцария а, взема толкова важна част от а, панамските досиета. Проблемът е, че ако разгледаме цялата тази е, тематика от журналистическа гледна точка, е, управлението от е, страна на Швейцария е свързано с доста съмнителни компании и средства. Тук се поставя въпроса има ли проблем с установяването на спазването на съответните е, разпоредби. Кой контролира това спазване? И ние се опитахме да установим това. Статистиката показва, че малка част от тези компании всъщност са създадени от е, швейцарски банки и е, са обект на техния надзор. Друга малка част се управлява от е, юридически фирми и фудициарни фирми и съответно е, се е, е обект на саморегулиращ на органи, които упражняват контрол по линията на саморегулиране. Там се включват и компаниите на Мосак Фонсек. По-интересното е, че голяма част от, от, от управляваните от Мосак Фонсека фирми практически не са били обект на а, надзор. Как се случва това? Мосак Фонсека дават едни специални оферти за швейцарските адвокати, а, така фалшиви а, директори които са всъщност служители на Мосак Фонсека, но заемат поста на директор на тези фалшиви фирми. Без изобщо дори да са наясно какво, с какво точно се случва с тези фирми. Има, примерно, директор, който е бил директор на над хиляди фирми. И тогава използването на тези фалшиви директори не попада под е, ударите на закона и наблюдението на дейността на финансовите посредници. Тогава няма нужда да се установява и откъде идват средствата. Единственото, което те могат да бъдат засегнати, е ако са активни в процеса на изпиране на пари. Ако се върнем на швейцарските компании, управлявани от Мосак Фонсека, почти 90% от тези компании са управлявани от юридически фирми в Швейцария и с номинални директори, фалшиви такива, които реално не попадат под обсега на законовия контрол. Това се разкрива в, финансов... в е, панамските досиета. Голяма част от проблематичните случаи, които установихме в нашите разследвания, се е, свързани именно с такива фалшиви Компания, управлявани от Мосак Фонсека и техните фалшиви директори. Дали е, една такава фирма се свързва директно с Путин, например. И тази вратичка, която съществува в е, Швейцария, създава един огромен проблем когато трябва да се установява дали това е нарушение на закона. Е, тази е, вратичка е, реално нарушава международните стандарти за финансова отчетност по тях. Това не може да бъде разрешено. Миналата година е направена проверка в Швейцария и от и е установено именно това но за сега швейцарското правителство не е реагирало. Това е един основен проблем, свързан включително и с създаването на сметки в банките. <laughs> Благодаря ви. Прекалено късно включихме хронометъра. Бяхте започнал да говорите преди поне две минути, когато го включихме. Следващият ни оратор е Жан Бернар Смит, прокурор от Женева. Имате думата. Uh, uh, Господин председател, благодаря ви, уважаеми дами и господа, членове на парламентарната комисия. Позволете ми първо да изразя личното си мнение, не това на нашето правителство или на някой министър. Не съм сигурен, че приемам критиките на господин Зилман. На първо място ще кажа, че панамските досиета не бяха никаква изненада за нас. Ако се върнем във времето, ще ви напомня за призива от Женева, подписан от европейските и още 96-та година. В този призив се критикуват офшорните структури, използвани за данъчно укриване и всякаква престъпна дейност. 2003 година, както знае госпожа Жоли, имаме декларацията от Париж срещу офшорните структури, така че тук няма нищо, кой знае колко ново. Не мисля, че сме научили кой знае колко за панамските досиета. Повечето от тези случаи са добре известни. Когато господин е, Зилман обясни, че съответните офшорни структури са швейцарски или се контролират от Швейцария, то ще кажа, че трябва да се прави разлика между тези, които имат банкова сметка в Швейцария и тези, които нямат такава сметка. Тези с банкова сметка в Швейцария е, са подчинени на законодателните норми и съответно и посредниците и всички останали трябва да правят надлежната проверка, да се проследяват подозрителните сделки. За нас не е важно дали дадено дружество е офшорно. Като представител на прокуратурата знам, че имаме банковата тайна, но аз мога да направя своето разследване, тъй като единствената тайна е професионалната тайна – за адвоката, както и Майкъл ще обясни. Адвокатът е задължен от професионалната тайна да се води от естеството на своята дейност, а не от дейността на финансовия посредник. Така че ние нямаме проблем тук можем да получим информация за банковата сметка. Говорихме е, за реалните собственици и пълномощниците. Ако ме интересува дадена структура, аз мога да се обърна към всяка банка в Швейцария и да попитам дали господин А или Б е собственик на сметката или я управлява като пълномощник. Тогава банката ще ми даде информация. Те дават отговор на този въпрос. Много по-трудно е обаче, ако отида в друга държава, дори в Европа. Не искам да посочвам, но ако отида в една от съседните на нас страни и попитам господин А, ли е реалният собственик на сметката, е много вероятно да не ми отговорят. Предполагам, че няма много време, за това ще спра до тук. Готов съм да отговоря на въпросите ви, но ще обясня, че нашите трудности започват, когато отидем в друга държава, заради недостатъчната взаимопомощ, разликата в съдебните системи. Ясно е, че има трудности. Но Работата ни става все по-рутина, поне що се отнася до отношенията с европейските колеги. С други страни е по-трудно, но преди 10 години трябва да кажа, че и помощта, която сега имаме, беше абсолютно непозната. Швейцария е искала правна помощ ние правим разлика между данъчно избягване и данъчна измама. Това, че вие просто решавате да насочите парите си извън собствената ви страна към някое офшорно дружество, обикновено се разглежда като някакъв вид схема и тук разчитаме на правната взаимопомощ. Е, прословут в това отношение се отнася, се оказа случая с господин Каюзак. Нямахме проблем с Франция е, в конкретния случай. Така че национални проблеми нямаме, но международни имаме. Благодаря, ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Имахте 7 минути за изказване по погрешка ви сигнализирахме, че трябва да приключвате. Един въпрос от мен. Казахте, че някои държави членки ви отказват информация. Коя съседна вам държава членка бихте цитирали? Граничите с няколко големи и по-малки държави. Не искам да соча с пръст никого. Немалко от колегите ми в чужбина трябва да спазва действащото в съответните държави законодателство. Понякога искат да ми помогнат, но не могат поради действащата нормативна уредба. В Швейцария сме имали немалко проблеми до сега с паричните средства на клептократи. Има един технически проблем разполагаме с правомощия по отношение на изпирането на пари. Имаме независим орган за борба срещу изпирането на пари. Проблемът е в чужбина – има редица държави, които не спазват върховенството на закона. Трудно е с такива държави да се установи правна взаимопомощ. Защо? Защото не можем да предоставяме правна помощ на държави, които не спазват върховенството на закона. Това е основният проблем, пред който сме изправени по случай с, международна, с международен елемент – Нека още веднъж ви задам въпроса си. Имахте предвид преди малко моята държава членка, Германия ли? Не малко критика се отправя, например, към Обединеното кралство. Аз работя по много случаи с Обединеното кралство. Те са добри професионалисти, работят много добре, но имат проблеми с съдилищата си. Добре, тъй като ще ни отговорите писменно, няма да настоявам повече. Благодаря ви за изложението. Сега давам думата на господин Петър Луц, председател на организация към Асоциацията на адвокатите и Асоциацията на нотариусите в Швейцария. Организация за борба срещу изпирането на пари. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, Нека от самото начало оточня, че става дума за саморегулираща се организация. Не става дума нито за Асоциацията на адвокатите, нито за Асоциацията на нотариусите в Швейцария, а за организация, в която участват тези две асоциации. Нека накратко ви представя системата в Швейцария, системата за борба срещу изпирането на пари. Това ще е контекстът, в който ще отговоря на въпросите ви за панамските досиета и ролята на адвокатите в борбата срещу изпирането на пари. В началото на изложението си съм изброил темите, на които ще се спра. Сега няма да ги изброявам. Започвам веднага по същество. Борбата срещу изпирането на пари в Швейцария се осъществява на две нива. Първо, общото законодателство и по-точно наказателния кодекс, член 305 от него, който забранява изпирането на пари. Друга разпоредба в наказателния кодекс пък се отнася за онези, които управляват или получават средства в рамките на търговска дейност друга разпоредба от наказателния кодекс, под член 260, визира финансирането на терористични деяния. На второ ниво борбата срещу изпирането на пари се осъществява по отношение на финансовото посредничество. Става дума за закона ни за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Освен това е уредена и дейността на саморегулиращите се организации в Швейцария. Първоначално тези организации разполагаха с доста голяма самостоятелност, но през изминалите 15 години действащите за тях правила бяха приспособени към изискването на органа за финансов надзор в Швейцария, така че сега и за тези организации действат до голяма степен общите правила. Тези организации имат известна свобода по отношение на кодекса за поведение за финансовите посредници, за документите, които издават те, за уведомленията и други. Тези саморегулиращи се организации в тези области са обект на общи правила. Те се сърегулират, не толкова се само регулират. Отделните стълбове на борбата срещу изпирането на пари. Кои са те? Що се отнася до лицата, които попадат в обхвата на законодателството, то те са следните. Член 305 бис от наказателния кодекс. Тук се визират всички лица, включително и адвокати. Всеки един адвокат може да извършва изпиране на пари, може да извършва помагачество или подбудителство за изпиране на пари, може също така да е и съучастник. Какво означава това? Това означава, че адвокатите и разбира се и нотариусите, имат същите задължения, като всички останали лица, попадащи в обхвата на законодателството. Един адвокат, който разполага с необходимите познания и необходимия опит, по-скоро може да събуди подозрение за това, че е знаел, че управлява или приема постъпления от престъпна дейност. За това спрямо него може да бъде предвиден по-голям размер на наказанието в сравнение с лице, което няма същите знания или същия опит. Член 305 ТЕР тук са обхванати доставчиците на финансови услуги, професионалистите в областта. Тази част от законодателството визира единствено и само професионалистите, визира адвокатите единствено и само тогава, когато могат да разполагат със собствеността на други лица, да я инвестират или да я прехвърлят. Какви са основните елементи на нашата концепция. Те съответстват на елементите на тази концепция и другаде по света. Целта ни е да предотвратим изпирането на приходи от престъпна дейност. Да предотвратим също така предоставянето на средства за финансирането на тероризъм, както и прикриването на източника на финансови средства. Кои са основните принципи? Надлежна проверка на клиента, изготвяне на документи, подаване на сигнал и блокиране. Освен това, в законодателството ъм, са предвидени и редица състави на престъпления, като, например, съучастничество и други. Кои са финансовите посредници, попадащи в обхвата на законодателството? Става дума за банки, управители на фондове и други субекти, както и всички лица, които предприемат описаните тук дейности, а именно управление на собственост, платежни услуги и други. Ако един адвокат извършва подобни дейности, то той се квалифицира като финансов посредник и към него се прилагат и съответните законодателни разпоредби. Що се отнася до надзора, има отделно звено, което упражнява контрол и надзор върху финансовите посредници. На тях могат да бъдат наложени санкции, включително и забрана за извършването на професионална дейност. Органът за финансов надзор упражнява контрол върху своите финансови посредници, както и върху другите, за които говорих преди малко. Професионалната тайна въжи единствено тогава, когато адвокатите извършват класическите си дейности, като например защита в съдебна зала, предоставяне на консултации по граждански и наказателни дела, предоставяне на помощ при структурирането на концерни и други подобни Висшата ни съдебна инстанция, както и органът за финансов надзор през изминалите 15 години започнаха да правят ясна разлика между класическите дейности на един адвокат и други дейности, за които не въжи професионалната тайна. Тук виждате ред дейности, които попадат в обхвата на професионалната тайна и такива, които не попадат. Мисля, че в рамките на 7 минути и 37 секунди би било доста трудно човек да разясни действащата в Швейцария система. Въпреки това се надявам, че съм успял да го направя. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Луц за много добрия и сбит преглед. Вече ни го предоставихте и в писмена форма. Сега ще дам думата на професор Джузепе Марино, професор по теория и практика на международното данъчно законодателство в университета в Милано. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по разследване на пенамските досиета, благодаря за възможността да присъствам и да обсъдя тази толкова актуална тема. Швейцария е една от най-цивилизованите страни и ние много добре го знаем. Конфедерацията има дълга традиция на социална, политическа, економическа и финансова стабилност – с векове тази страна изгражда имиджа си на малка, но надежна страна в международната общност. Стабилността превърна тази страна в една стабилна страна, винаги във всеки момент, когато около нея се появява нестабилност. Същото се случи и бе отчетено през 2009 година, когато бе поставена края на банковата тайна, за да се справим с финансовата криза. Всеки неоповестени активи всъщност е, е, до 2015 е, година се увеличиха с 18% като огромна част от тези средства принадлежат на европейски граждани. Финансовия сектор на Швейцария осигурява 11% от брутния вътрешен продукт на тази страна и но всъщност има и много други измерения, освен чисто економическата си тежест. Определено Швейцария е била едно убежище за е, стремещите се да избягнат данъчно облагане. И е, въпросът е дали е, властите в тази страна е била, е, са били наясно или така е част от е, така дилемата на затворника, т.е. Е, да не се отчита въздействието на собствените дейности върху околните. Освен това, глобализацията промяна и промян, про, променя и възприятията за това какво е финансово недобро поведение от 1 януари 2017 автоматичната обмяна на информация е реалност и не може да се отказва сътрудничество по данъчни дела или по наказателни дела, свързани с пране на пари, данъчни измами, неплащане на данъци и други. В момента данъчните обежища налагат от швейцарските фирми да изместват част от дейността си в офшорни компании или е, в Бахамските острови или в Штатите като се създават достатъчно и възможности за съответните лица да пребивават в Швейцария и да получават по-благоприятен статут, който всъщност не е чак толкова по-благоприятен, отколкото този, който предоставят някои че страни членки на Европейския съюз. E Има също и страни от Европейския съюз, които дават такъв е, е, благоприятстващ режим и е необходимо да има сътрудничество по силата на е, стандартите за общо е, докладване на ОСР. Независимо от това къде прибивават финансовите активи. Защото всички други режими е, нарушават е, възможностите за равнопоставеност. Ако едно лице е, е, пребивава и в Италия, и в е, Швейцария, и има активи в е, Швейцария, швейцарските банки не са задължани да изпращат информация в Италия. Има доклад за оценка на мерките на, на Швейцария за борба с прането за пари и там се констатира, че Швейцария е направила много стъпки след взаимната оценка от 2005 По отношение на ефективността, доклада гласи, че все още има недостатъци, а има и е, препоръчва банковия надзор да е, повиши е, изискванията за проверки за изпълняване на разпоредбите, включително и за фирмите на адвокати и управление на доверителна собственост за спазване на разпоредбите за борба с пране пари, да има пропорционални ефективни санкции и да се определи е, и да се премахнат ограниченията за това каква информация може да бъде обменена. Трябва да има и, и решения за подсилване на режима за надзор, включително посредством двустранни споразумения за борба с трафика и избягване на, на непряки данъчно облагане. Необходимо е да се търси политическо споразумение за предложение за директива за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Би трябвало да се е, да влязат в сила съответните разпоредби за, на директивата за борба за, с прането за пари. Там се съдържа една по-широка дефиниция на престъпния състав пране на пари, където ще могат да бъдат вече включвани и съответните фирми на адвокати или е, фудициарни фирми. Е, целта да има е, домашни или чужди решения на съответната тематика има за цел да предотврати изнасянето на подобна дейност в е, други подозрителни региони, като примерно благоприятстваш благоприятстващ режим в някои щати на, на САЩ. Необходимо е да се одобри резолюцията 21 е, на президента Трамп, който засяга тази тематика. Там е, се предвижда да няма задължение компаниите да оповестяват данни е, европейско Европейския съюз трябва да защити функционирането на вътрешния си пазар и да упражнява натиск и върху Швейцария, но също и върху Штатите и Обединеното кралство, които приемат различни марки, мерки за финансовия пазар. Четвъртата директива за неизползване на финансовата система за пране на пари също трябва да бъде прилагана и спрямо трети страни, за да, не се, е, да има възможност за обмен на информация за реалните собственици, включително и чрез свързване на националните регистри. Също така трябва да има сходен подход към Швейцария, Лихтенштан, Монако и други страни. Това се съдържаше вече в предходното предложение за четвъртата директива за, пране на, за борба с прането на пари сега ще има предложение и се надявам, ново предложение, се надявам, че това, което се предлага днес в парламента, ще бъде отчетено. Which would compensate the fiscal revenue loss related to the offshore в би следвало да се оцени е, каква, какъв ще е ефекта за е, оттеглянето на банков лиценз за тези институции в Европа, които се възползват било то от юрисдикцията в Швейцария или в други страни, за да е, помагат на практики, свързани с прането на пари. Благодаря. Vielen Dank, Herr Professor Marino. Председателят. Благодаря, професор Марино. Пристъпваме към въпросите. Япеков от и Петър Яшек. Япе има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости. Недопустимо е, че Кредит Суис и UBS отклониха поканата ни за участие в днешното заседание. Това е унизително не само за Европейския парламент, но и за демокрацията и за европейските граждани. Тези банки, според мен, трябва да бъдат подотчетни. Мисля, че при положение, че отклониха поканата ни, трябва да откажем достъп до сградите на парламента на техни лобисти. Въпрос към господин Зилман. Мисля, че вашето изложение беше много интересно. Казахте, че голямата вратичка, установена, че има една голяма вратичка, установена по отношение на Мосък Фонсека в Швейцария. Има ли подобни отношения между Мосък Фонсека и швейцарски образования? Има ли и отношения с други подобни дружества, тъй като Мосък Фонсека е само едно от тях? Има ли други дружества подобни на Мосък Фонсека, които извършват дейност в Швейцария по модел подобен на този прилаган от Мосък Фонсека? Въпрос към господин Жан Бернар Шмидт. Както каза и господин Марино, Швейцария вече от години е данъчно обежище, юрисдикция, прилагаща принципа на поверителност на операциите насред Европа как можем да предотвратим прилагането на модели подобни на този на Мосък Фонсека и от страна на други дружества в Швейцария? Как можем да пресечем безотговорните и незаконосъобразни практики, които бяха установени по панамските досиета? Водите ли в момента някакви разследвания? Благодаря. Благодаря ви за въпросите. Всъщност, ние се обърнахме към адвокатските кантори, след като из, излезе информацията за панамските досиета. Зададохме въпроси, на които получихме един и същи отговор. Ние не отговаряме, швейцарците отговарят, но ние знаем, че се използват и директори и посредници. Това е доста разпространена практика. Например, британците във Виржинските острови много пъти сме го виждали. И преди да дам думата на представителя на прокуратурата, проблемът при панамските досиета е, че е нямало контрол на швейцарските сметки. Създадени са били компании в Швейцария, без да се контролират сметките в чужбина. Това е схемата, която използват и руснаците. И накрая това, което виждаме, особено при руснаците, е много договори, които всъщност упражняват прикрито влияние над медиите, над оръжейната индустрия. Тези договори минават през адвокати в Швейцария. Разбира се, те имат нужда от банкова сметка. Това може да не е пране на пари, но пак е домогване до влияние над обществени компании в Русия. Това също е потенциален риск и не се упражнява достатъчен контрол. Само това обяснявах. Господин Шмидт, заповядайте. Аз съм съгласен с казаното от господин Силман. Така или иначе, аз се водя от политическите граници на моята държава, що се отнася до юриспруденцията. Ако един швейцарски адвокат направи нещо погрешно на чуждестранна територия, свързано с пране на пари или тероризъм, аз имам юрисдикция спрямо швейцарския гражданин. Но да се намерят доказателствата за деянието изисква работа в чужбина банковата сметка, ако е в Швейцария, ако фидуциара е в Швейцария, аз мога да получа цялата необходима информация, да видя електронните съобщения. Това е рутинна операция. Въпросът е дали в Швейцария предлагаме същите услуги като офшорните компании. Това не е така, аз не го виждам така. Някак си имаме компании, които могат да бъдат довереници и те се базират в Женева. Аз ги познавам. Управляват доверителна собственост. Има новозеландски тръстове, довереници, които управляват средства от Обединеното кралство. И трудността отново се оказва събирането на информация. Проблемът не е в офшорното дружество. Проблемът е в това, че информацията попада извън моята юрисдикция. Честно казано, не ме интересува дали това е офшорно дружество или фундация или каквото и да било друго интересуваме къде са доказателствата, от които имам нужда. И когато са в чужбина, тогава вече има проблем. Има проблем, когато сътрудничеството не протича на необходимото ниво. Сътрудничеството с големи съседни вам държави. Благодаря. Имам е, въпрос към Асоциацията на швейцарските юристи става дума за това каква система на контрол имате. Колко често се извършва проверка на място? Какво включва тази проверка? Има ли а, някой, който пък проверява механизма на, на само проверки? Имате ли данни колко санкции, примерно, са наложени от асоциацията, свързани с практики за пране на пари и неплащане на данъци? Когато зададохме този въпрос, вие е, ни отговорихте преди време, че не разполагате с информация. Сега ми е интересно дали имате някаква цифра за това колко санкции са наложени. Мога да отговоря на въпросите ви в качеството ми на председател на саморегулиращата се организация, не на Асоциацията на адвокатите. Проверките от страна на саморегулиращата се организация по отношение на адвокатите се извършват на всеки 3-4 години. Честотата на проверките зависи от това какъв риск проистича от съответната адвокатска къща. Оценката на риска по адвокатски къщи се извършва в зависимост от делата, по които работят те, в зависимост от резултатите от провеждани в миналото проверки, както и в зависимост от е, конкретната дейност, която извършва къщата. Колкото повече, колкото повече са делата, по които работи, колкото по-активна дейност извършва с държави, които се смятат за центрове на корупцията или за данъчни убежища, толкова по-често извършваме и проверки вероятно е проверките в такъв случай да се извършват поведнъж годишно. Ако пък става дума за адвокат, който гледа 5-6 дела, отнасящи се до управлението на имуществото на възрастни жени, например, то е достатъчно проверките да се правят поведнъж на няколко години. И ние трябва да имаме предвид принципа на ефикасността, както и принципа на съразмерността по отношение на проверките. Няколко думи за самоконтрола. Нормативната уредба в Швейцария предвижда адвокатите, извършващи проверки на адвокати, първо да преминат през съответния курс на обучение от 200 часа в рамките на 3 до 4 години. Тези адвокати не бива да имат каквито и да било отношения с адвокатските къщи, на които извършват проверки една адвокатска къща би следвало най-много един, да бъде проверявана най-много един до два пъти от един и същи адвокат. Защо? Защото всеки адвокат поставя свой индивидуален акцент. Освен това и онзи, който ще извърши проверката след него, трябва да направи оценка и на това дали проверката е била направена надлежно. Що се отнася до наказателни разследвания, нямам информация за такива. Става дума за разследвания в резултат от проверки, но пък от тях има отзвук в медиите. А що се отнася до санкциите в рамките на саморегулиращата се организация, то имам информация, но не мога да ви я предоставя от съображения за поверителност. Мога да ви кажа какво предприехме? Всички адвокатски къщи, които бяха посочени в медиите, бяха и обект на проверка от наша страна. Проверка на място. Направихме на място проверка на документите. Всички адвокатски кантори, упоменати в панамските досиета, бяха обект на по-строги и на по-обстойни проверки ще прилагаме към тях тази схема и в бъдеще. Медиите насочиха вниманието ни към тези адвокатски кантори, поради което и искаме действително да сме сигурни, че там всичко е наред. Надявам се, че с това отговорих на въпросите ви. Можете ли да кажете и няколко думи за броя на висящите дела? Или нямате такава информация? В Швейцария има проблем с статистиката, честно казано. Много е трудно да се узнае с какво точно се сезира съда, колко точно производства се образуват. Uh, it, we don't, we have, like everybody... Все по-често прилагаме американската система за решаване по взаимно споразумение – plea bargaining. Гледам общо 50 случая в момента. Сложни случаи или поне случаи, които отнемат време. Да кажем, че един случай отнема една че трябва да разгледам 50 случая в рамките на една година. Това означава по една седмица на случай. Затова и в много случаи прилагаме системата на, споразум... на решаване по взаимно споразумение. Като насочваме вниманието си най-вече към парите – За това и се стига до решаване по взаимно споразумение, като конфискуваме парите. Затова и статистическите данни не дават точна представа за реалността в съдилищата. Потвърдихте онова, за което чухме, че се прилага и в Люксембург. Ефикасността на проверките е право пропорционална на наличността на човешки ресурси, както на проверяващи, така и на прокурори. От името на НП господин Лудек Нидермайер. For... Благодаря. Благодаря за присъствието на всички вас. Много добро е разпределението, защото една част обединени, че, обед, убедени, че положението е много добро, а другите, че не е толкова добро. И имам въпрос за финансовите е, препоръки, господин Земен и професор Марино. Вие споменахте, че има възражения срещу положението в е, Швейцария, така както са формулирани в доклади. Смятате ли, че може да се видят признаци на подобряване на положението? И второ, точно това, което говореше и господин Шмидт, така, каква е ви оценката ви? Колко са подобни случаи? Панамските документи е, като че ли не разкриват нищо ново. Е, всички е, случаи са такива, които са били известни и преди това каква е бройката? Десетки, стотици случаи, включително тези, които не са влезли в съда и тези, които са влезли в съда. И е, тук в парламента доста често говориме по тази тема. Когато има така толкова огромно количество информация, както сега по, финанс, е, по панамските доси, ята. Не всичко съдържащо се в тази информация е достатъчно законово. Кол... Как, каква част от тези случаи всъщност законно могат да бъдат обект на следствие? И накрая, може би, професор Марино, става дума за едно поведение, което е изключително интелигентно. Тези хора са наясно с банковата тайна, знаят, че много внимателно се проверява кой е реалния собственик, затова не създават, не си откриват сметки в швейцарски банки, но използват фирми под други юрисдикции или търсят банки, където няма толкова стриктен режим за проверка на реалните собственици. Е, и по този начин се размина, размива отговорността, но в края на краищата практиката е зловредна. Правителствата губят е, доходи, обществото губи увереност в системата. Как ще се реши този въпрос? Благодаря. Три въпроса бяха зададени. Кой ще започне? Господин Цилман. Моля накратко и накрая по по-общите въпроси господин Марин. За това, доколко са ефективни е, мерките по европейското законодателство, според мен те са напълно ефективни е, сега е, адвокатите и адвокатската кантора има избор. Ако иска да поеме отговорността и да поеме пост като фалшив директор, или съответно да търси посредници. Значи има система, която тези адвокатски фирми могат да се възползват от това да направят своя избор и ако те решат, е, че е, така не е достатъчно чист е, клиента им, имат възможност да поемат случая, като се конституират като директор. Може би трябва да бъде отнета тази възможност. После е, това, което каза и колежката от Люмонт. Реа... Е, проблема за реалните собственици. Трябва да има регистр на световно ниво. Иначе няма начин да се прекрати е, секретността в тази бизнес на офшорките. Нямам решения, които тук така да предложа. Е, решенията се е, предлагат вече от 20 години радикалното решение, т.е. да няма офшорни компании. Но това не е възможно. Е, сега, от една страна, офшорните компании са си едно нещо. Винаги е имало така е, странности около тях и не е свързано само с е, Панама. Престъпници и клептократи е, си отварят сметките и компаниите и те не идват и да кажат добър ден, аз съм мафиот от Милано, искам да си направя фирма. Тук това не се случва. Така че а, има ред а, посреднически структури между тези лица и фирмите. Освен това, виртуалните валути и така нататък, то, е, черния интернет, това са явления, които абсолютно минават под обсега на нашия радар. Е, много механизми, структури, инструменти съществуват, двустранни, примерно системи на клиренс и така нататък, ние също нямаме възможност да ги наблюдаваме. Аз лично, ако можех да стигна до тях, щях да стана без работа и щях да бъда и много щастлив. Добре, мога ли да дам думата сега на нашите гости да отговорят? Ако всеки може да борави с капитали от името на някой друг. Става дума за е, ценни е, книжа, акции, имоти, е, пари. Ако всеки може да го прави, не е необходимо да се знае откъде идват парите, да има следа и то хартиена. Но няма да може толкова лесно това да се случва когато се засилва режима на контрол в така наречените цивилизовани страни, това не е, помага особено, ако съответните разпоредби не се прилагат на световно нива. Защото е, в едни страни ще има много контрол, а други няма да има. Професор Марино. Аз искам изрично да подчертая, така както тук се коментира, че трябва да има натиск за създаване на регистър на тръстови дружества и други фундации, да се знае кои са реалните е, собственици на национално ниво, след това да бъдат свързани тези регистри, примерно на европейско ниво и така нататък. Пао е Танк Bitte. Благодаря. Хубаво е, че са тук нашите гости. Аз се питам Швейцария колко енергично разследва. Доста съм очуден, че звеното за финансово разследване е изразходва много по-малко и всъщност техният брой служители е много по-малък, отколкото в други страни. Това е въпрос към господин Шмидт. Имаме и докладваните случаи за подозрителни изделки, но тяхната бройка е много по-малка, отколкото в Обединеното кралство, например. Господин Шмидт, вие говорите като агно... агностик, казвате, че има малък ресурс, но как може да направим сравнение с други страни? Господин Цилман, във вашите отговори вие казахте, че ни трябва международен натиск, така че Швейцария да предприеме действие. Че в противен случай парламентът няма да предприеме действие. Какво очаквате обаче от Европейския парламент? И защо е толкова трудно един парламент да предприеме действие? Ще бъда бързичек. По ресурсите не мога да ви кажа нищо. Единственото, което мога да ви кажа от разговорите си с европейски колеги е, че аз ги чувам да се оплакват, казват, че техният ресурс е по-малък и от нашия. Не знам какво е сравнението, но френските, италианските, немските колеги винаги казват, нямаме ресурси. Предполагам, че това е нещо, което се отнася до всички. Да, но доколкото знам, вие имате само 20 служители в това звено за финансово разследване, 150 в Обединеното кралство. Добре, за това звено ли искате да ви говоря? Uh, uh, Този въпрос е по-труден за отговора. Ние получаваме много информация от тези звена за финансово разследване и от собствените и от другите също предоставят информация на други звена. Но аз мога да използвам тази информация само за осведомяване. Не мога да я използвам в съда, тогава, когато идва от чуждестранно звено. не мога да използвам и когато идва от нашето звено. Такава е структурата и тук не става дума за ресурс, става дума за философия. С други думи, ние обменяме информация, но не можем да използваме в съда и от тук проистича трудността. Напълно е възможно звеното да няма достатъчно служители. Не знам как се сравняваме с Обединеното кралство, той без друго е по-голяма държава господин Силман за международния натиск. Знаете, че до 2008 година в Швейцария имаше банкова тайна и нищо нямаше да се промени, ако не беше упражнен натиск отвън. В Швейцария се направиха доста промени, които са съществени. Сега имаме много различна ситуация, отколкото от преди 10 години, но това се дължи на външния натиск. Ние открихме вратичка в Швейцария, която е използвана много активно при тази схема на панамските досиета защото съм разговарял с колеги от цял свят и винаги се оказва, че има някаква връзка с Швейцария или Женева. Струва ми се, че бяха предприяти някои действия да се затвори вратичката, но те съвсем не са достатъчни. Имаше разисквания в парламента, някои предложения, които а, е, бяха пренебрегнати. Това, което виждаме е обичайното. Когато представяме проблема, първоначално има скептицизъм, но когато се упражни натиск отвън, започва работата. И аз имах това впечатление по отношение на Люксембург, казва председателят. Следващият ни оратор от списъка, професор Бернт Луке. Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос е към господин Шмидт ще се спра върху казаното току-що от Паул Танк, а именно ресурсите, с които разполагате. Бих искал да знам каква е трудоемкостта на работата по един доклад за операция Будеща подозрение. Колко такива доклада обработвате годишно? Колко такива доклада можете да обработите годишно, като ползвате наличните ви ресурси? Колко сигнала се подават и по колко от тях съумявате да работите успешно? Ако смятате, че звената за финансово разузнаване са претоварени, че не разполагат с достатъчно човешки ресурси, то какво според вас трябва да се предприеме? Вие предприемали сте лично действия? Имало ли е обществен натиск? Следващият ми въпрос е към господин Луц. Става дума за професионалната тайна, за класическите дейности на адвокатите. Една от класическите дейности на адвокатите са правните консултации на физически лица. Ако един адвокат съзнателно не изиска информация за размера на имуществото, ако става дума единствено само за умело тълкуване на законодателството с цел предприемане на някакви съмнителни действия, то не би ли могло тогава да се намеси финансов посредник? Не би ли могъл да се намеси и счетоводител, при положение, че е получил необходимата правна консултация от адвокат? Адвокатът от своя страна пък, позовавайки се на професионалната тайна, няма да предостави информация. Ако един адвокат предоставя консултации по а, лични или стопански въпроси, то тези консултации попадат в обхвата на професионалната тайна, както с право казахте. Ако тази консултация доведе до изпирането на пари от страна на посредници, то адвокатът трябва да е наясно, че попада в обхвата на член 305 бис от наказателния кодекс. Там се визира не само изпирането на пари от страна на дадено лице, а също така и помагачеството и подбудителството за изпиране на пари. Тоест, ако аз качеството си на адвокат консултирам един клиент, за учредяването на образование, с помощта на което да прехвърли средства от незаконна дейност в Турция другаде, то тогава попадам в обхвата на законодателната разпоредба, уреждаща най-малкото помагачеството за избиране на пари. А въпроса за това кой физически извършва въпросната операция в случая няма значение. Ще ви дам практически пример за докладите за будещи съмнение операции. По-скоро тези доклади са с, от качествено естество, не от количествено. Последният такъв доклад бе следният – Ставаше дума за африканска държава с големи нефтени ресурси. Излезе информация за това, че там се води разследване по обвинение в корупция срещу известни личности. Някои от тях междувременно бяха напуснали страната. Получих доклад за 10 банки, които са докладвали за това, че имат сметки на две физически лица и три дружества. В рамките на половин ден изисках от тези банки да запорират сметките, да блокират средствата по тях. Изисках и съответната документация, от която стана ясно, че по-голямата част от парите е изтекла някъде другаде започнах процедура за сътрудничество с Обединеното кралство, тъй като част от проблема се корени там. Добре си взаимодействам с Обединеното кралство. Преди време се срещнах дори с тях и се договорихме за по-нататъчните си действия. Проблемът е, че предикатното деяние е извършено във въпросната африканска държава. Тази африканска държава справо или не е квалифицирана като силно корумпирана. Това означава, че от практическа гледна точка работата ми ще е много трудна, ако попитам правителството на тази държава дали то е корумпирано, дали бившият му министър, отговарящ за нефтените ресурси е корумпиран, то това не е нищо, което мога да представя пред съда. Вероятно ще се стигне до решаване по взаимно съгласие в случая. А що се отнася до звеното за финансово разследване, това е структура от групата Egmont. Всички държави, членуващи в тази група, са сключили съответните спогодби. Те обменят информация сравнително бързо, без особени пречки. Ако изискам информация от колега от чужда държава, ще трябва да започна процедура по правна взаимопомощ, която е дълга и тромава. Страните, членуващи в групата Егмунд, не са изправени пред подобни пречки. Те могат бързо да обменят помежду си информация. Проблемът обаче е, че тя не може да се използва пред съда. Това се дължи на структурата на групата Егмунд. Мога да ви дам за пример Израел. Там имаше случай по обвинения в корупция. Израелската страна искаше да знае дали има сметки в Швейцария. Обменихме информация с звеното за финансово разузнаване. Но за целта ще трябва да има официална процедура за правна помощ, която отнема време. Аз разполагам с информацията, звеното за финансово разузнаване знае за какво става дума, но информацията не може да се използва в съда. Това е проблемът. Мисля, че разбрахме в какво се състои проблемът. Съвсем накратко сега професор Марино, след което трябва да си спазваме наистина времето. Мисър Шмидт, като чувам какво каза господин Шмидт, значи след като вестниците излязоха с информация, шведските банки започват да информират местното звено за финансово разузнаване за подозрителни транзакции. Мисля, че трябва да се върнем тук отново до проблема познавай клиента си. Банките трябва да проследяват е, дали е, тези сметки не са свързани с лица, които са обект на политическо влияние. Е, сега не казвам, че конкретно става дума за Швейцария. Не, не, нямаше сметки на такива лица. Става дума за търговци, които извършват дейност в Близкия изток, но е, съответните официални е, лица, политическите потенциално зависими лица нямаха сметки в е, Швейцария. Да, влиянието е не косвено, не е пряко. Не мисля, че има банка в Швейцария, която ще приеме е, в момента да отвори е, сметка на подобно лице, което може да бъде обект на политически е, натиск. Мишел Тойрер за либералите и чувате списък. Надявам се, че ще приключим на време. Евентуално накрая ще дам думата и на Ана, но само ако имаме време. Господин Тойрер от името на либералите. Оставам с впечатлението, господин председател, че един от проблемите е, че единствено ако може да се докаже без каквито и да било пропуски движението на паричните потоци, ще може да се предотврати изпирането на пари. Проблемът обаче е, че не винаги можем да разполагаме с цялата необходима информация, за да направим това кои законодателни празноти трябва да се попълнят, за да може наистина да разполагаме с пълната информация за целия цикъл на паричните потоци. По въпроса за подставените лица, доколкото разбрах, има проблем с тяхната анонимност. Европейският парламент настоява за това да не се стига до сложни анонимизирани конструкции. Настояваме за регистър на действителните собственици. Ако е ясно кои са действителните собственици, ако се избегнат каскадни или други подобни сложни структури, то смятате ли, че в бъдеще ще може отчасти да бъде решен проблемът? Благодаря, ще ви бъда благодарен, ако бъдете кратки. Съм голям оптимист, но естествено, ако знаем кой кой е, ще бъде по-лесно за нас. Само, че престъпления се извършват, а, е, през годините са се извършвали от хора, които ни е ясно кои са. А, сега, а, когато се придвижват парите, е много важно да знаем кой стои за тях. И ако го знаем, ще е много по-лесно да преследваме тези хора, естествено. Някой друг иска ли да каже нещо по този въпрос? По другите ви въпроси, господин Тойрер, предстои да ги обсъдим. Предстои да обсъдим въпросите за празнотите. Господин Цилман. Ако мога да добавя, ако се прилагат международните правила навсякъде, нямаше да съществува този проблем. Но най-добрият начин това да се случи е да не се прекъсва веригата на информация в никакъв момент и е, енергично да се прилага закона. А това не се случва винаги. Следващият оратор от списъка Мигел Урбан от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Два въпроса за господин Луц швейцарски е, фирми на адвокати имат огромно предимство пред банките, защото те не са обект на надзор, а само трябва да спазват е, така, режим на саморегулация. Около 90% от фирмите на Мосак Фонсека се управляват от е, Швейцария и... Знам също така, че ме интересува каква е тази преференция за колегите на Мосак е, Фонсека. Дали това не е така заради липсата на финансов надзор? На второ място ГАФИ, органа за инвестиции и свободни зони, смята, че е необходимо всеки да носи своята отговорност за всяка стъпка по веригата. Въпреки това, за разлика от европейските държави, тези препоръки не се изпълняват в Швейцария, както казва и Марк Пит пред тази комисия. Това обяснява защо във вашата държава с толкова велики личности и толкова големи имущества, като, например, Ордан Гарин от нашата държава, който е в Женева сега, защо се стига до такива случаи, които всъщност са за затвора. Не смятате ли, че това дава конкурентно предимство на швейцарските адвокати? Също така ме интересува какво би станало, ако изпълнявате препоръките на ГАФИ за авторегулирането. Ако не говорихте толкова високо, но пък малко по-бавно, може би щяхме и по-добре да разберем превода. Господин Луц. Äh, не знам, като се има предвид скоростта, с която бе зададен въпросът, дали съм го разбрал в целостта му. По въпроса за банките и надзора, ако адвокатите и банките работят в една и съща област, а именно финансовото посредничество, то според мен няма предимство за адвокатите. По отношение на адвокатите се прилага една междинна брънка, но и върху адвокатите, и върху банките се прилага един и същи надзор. А що се отнася до класическите дейности на адвокатите, то тук няма процедури сравними с тези прилагани спрямо банките. Местните асоциации на адвокатите следят за това адвокатите да спазват действащото законодателство и да се държат коректно. Няма надзорен орган, но има възможности за санкции, закрепени в член 305 бис от наказателния кодекс. Когато става дума за изпиране на пари, всички са равни пред закона. По въпроса за 90% следващия въпрос – Много малък бе процентът на случаите, в които са били замесени адвокати. Със сигурност е имало адвокатски кантори, които са били замесени по линия на структурата им на предоставяне на консултации. Когато онези, които прехвърлят собственост или парични средства. Преди това са направили надлежна проверка, са били направили надлежна проверка, то е нямало да се стигне до това, до което се е стигнало. В случая става дума за двама адвокати, които са отговаряли за кореспонденцията, както и за един доставчик на интернет услуги господин Луцно, има разлика между това един адвокат да предоставя консултации или само да изпраща писма? Когато адвокатът е допринесъл за предприемането на действия водещи до изпирането на пари, то той носи отговорност по член 305 бис от наказателния кодекс. Както вече казах, няма да се спирам повече върху това. Последващия въпрос, а именно защо известни личности предпочитат Швейцария. Трудно е да се отговори на този въпрос – Има със сигурност ред причини за това известните личности да се насочват към Швейцария. Дали това е свързано с режима ни за преследване на изпирането на пари или не, не мога да кажа. Господин Луц, няма да можем да отговорим на този въпрос тук и сега. Имаме още 6 минути. Възможност за два въпроса. Господин Шмидт, съвсем накратко. Не знам дали няма някакво недоразумение. Адвокатите не са проблема, реално. Адвокат в Швейцария, когато постави подпис, всъщност решението е да има съответната регулация в банката. Защото ако парите идват от Обединеното кралство, те са тези, които трябва да регулират. После, за Испания. Е, ние имахме случай за правна помощ, един от най-старите такива, с Испания. Отлично беше подкрепата от тази страна, нямахме никакъв проблем. И не адвокатите са проблема. Проблема са банките, в които са парите. Porque Roldán y Bárcenas van a Suiza. No, no, no. Не, защо Ордан Гарин отиде в Швейцария тогава? Защо? Bitte bilateral, also bitte überfordern Sie nicht mal. Моля да... Нека ви бъде даден отговор в двустранен план. Bitte, Моли, kurz. След изслушването с писма. Sorry to hear there's a problem with statistics in Switzerland. This sort of runs... Много съм изненадана, че в Швейцария има проблем с статистиката, толкова е известен банков център. Също така не, ми, не съм много, не се чувствам много комфортно комфортно с това, че вие не знаете колко казуса са били решени в съда и колко са по взаимно споразумение и къде точно е установена отговорността. После безпокоиме, е, че е, казвате, че няма достатъчно средства в Швейцария, за да се направи разследване и да се създаде система за регулация. Може би трябва да намерите начин да получите средства за това. Има въпрос за господин Луц, последващ въпроса на господин Ежек. Колко а, случая започнахте а, е, като следствие от панамските досиета за разследване? Колко често проверявате, например, ниско рискови случаи за това дали се спазват е, разпоредбите за борба с прането с пари. После, има ли регулиране, което някакъв режим на регулиране на дейността на адвокатите? Има ли един орган, който формулира това или е разпокъсана система? Е, може ли един адвокат да загуби правото си да упражнява професията? Председателят. И на двата въпроса от части бе даден отговор по време на изложението на гостите. Става дума за първия въпрос. На втория въпрос е даден изчерпателен отговор в писмените отговори господин Луц. Ще започна отзад напред. Един адвокат може да изгуби лиценза си, ако извършва изпиране на пари или ако нарушава съответното законодателство. 90% от нотариусите и адвокатите в Швейцария членуват в саморегулираща се организация. Останалите 10% пък не са представени в такива организации. Това е недопустима, според мен, разпокъсаност. 50% от адвокатите в саморегулиращи се организации се разглеждат като адвокати, от които не проистича риск, за това и биват подлагани на проверки на всеки 2 до 3 години. Какъв е общият брой на адвокатите в Швейцария? Около 10 000 около 945 45 адвокати членуват в саморегулиращи се организации. Um, да, чухме тук колко са адвокатите, че 80% от фирмите не подлежат на контрол, 95 доклада има сигнал за подозрителна дейност от банките, а адвокатите са подали само 10 такива сигнала. Да, извинете ме, ние представихме достатъчно а, данни на разследващата комисия. Та, да, трудно е с статистика. Има, има ги обаче данните. Ние сме ги предоставили на, в доклада. Часът е вече 18.30, но ще дам думата на колегата Финч от СПД. Моля да бъдете кратък. След това приключваме с въпросите. Благодаря. Сигурно вече разбирате от изказванията до тук какво е отношението на Европейския парламент към данъчното облагане. Може би и затова моята страна, Обединеното кралство, реши да излезе от Евросъюза. До някъде нашата страна е в сходно положение с това на Швейцария. Принципно ние дори чухме, че Европейския съюз трябва да прилага фатка или закона, който се прилага в САЩ за разкриване на данъчната информация по всички сметки по света. Това е наистина крайно. Смятате ли вие, че швейцарските, британските и другите европейски компании ще бъдат в по-добро положение без фатка? Добре, благодаря. Труден въпрос, който ще вземем предвид при анализа си. Кой ще започне? Професор Марин. Мисля, че определено би било много полезно за прозрачността. Но проблемът е и в щатите, защото ако банковите сметки са в щатите, няма симетрия в механизма за обмен на информация. Значи парите от Европа отиват в Штатите и това е проблем. И да се върнем отново на въпроса какви правни решения могат да се намерят по този наболя въпрос, да има сътрудничество с щатите на макро ниво, Европейски съюз и щатите. Да има връзки защото в Штатите ще има и много проблеми с регистъра за реалните собственици, защото там законодателството е, на щатите не задължава федералното законодателство това да бъде решено. Но това е решение, което може да се търси и на международно ниво. Председателя, добре, сърдечно благодаря и на четиримата участници в този кръг от изказвания. Както виждате, към края на заседанието все по-интензивно се задават въпроси. Но сега трябва да приключваме. Преди това обаче Анна Гомеш. Какъв е контрола над Фрипорт Женева? Знаем, че това се оказва една много ефективна система за пране на пари. Председателя, благодаря ви за въпроса. Сега няма нужда да му давате отговор. Ще го поставим на дневен ред и в бъдеще. Говорихме по този въпрос в Люксембург, той е на дневен ред и в Белгия. В много държави се използват безмитни пристанища за превоза на стоки. Една непрозрачна процедура. Закривам заседанието. Следващата седмица, в понеделник на 13 март, надявам се, с координаторите ще вземем решение за по-нататъчната си работа. Благодаря.